Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, колеги. Как сте след а, а, тези три седмици извън парламента? А, въпреки, че последната беше зелена, може да сте били тук. Честите нова година на всички. Виждам, че сте усмихнати, значи сте доволни от това, че сте отново тук в Европейския парламент. Ето, виждате, че аз съм усмихнат. Отлично. А, за съжаление, имаме само а, един следобед за а, днешното си заседание. Това не е обичайната ситуация, но мисля, че с един следобед можем да се справим с задачите си. Разполагате с дневния ред. Ако нямате е, коментари, е, можем да го смятаме за прият без промен. Не виждам да имате коментари. Добре, съобщение на председателя. Съвсем е, Прости са те. На 10 ноември 2015 година координаторите взеха решение заседанията на нашата парламентарна комисия да се провеждат без разпечатани документи. Може би сме на едни от първите е, комисии в Европейски парламент, които вземат такова решение. Само три са тези комисии, е, работещи без каквито и да било разпечатани документи, но всички тези документи са на разположение в електронен вид. Мисля, че това е добро решение, защото иначе е, се е, трупаха огромни разхищения на хартия. Вярно, че може да се използва повторно хартията, но все пак. Благодаря ви много, много, че вие и е, координаторите изразиха готовност да приложим това решение. Преминаваме към точка трета – одобрение на протокола. Е, на разположение е, са и протоколите от 9 и 10 ноември 2015 година. Ако няма други коментари, протоколът се смята за прият. По точка четвърта следва да разговаряме с председателството на съвета на Европейския съюз. Ще работим е, по размяна на мнение с господин Хан Камп, министр на е, економическите въпроси, не, на европейските въпроси. Добре е дошъл тук. Много се радвам, че сте тук на заседанието на комисията по промишленост. Вие отговаряте почти по всички въпроси, които засягаме. Ние малки и средни предприятия, индустрия, иновация, ИКТ, енергетика. Това са все въпроси, в вашите отговорности в рамките на холандското правителство. Така че вашето посещение тук е много важно за нас и искаме да ви помолим да поговорите за приоритетите на холандското председателство по всички тези теми. Тъй като следващата ни среща ще бъде също с представител на вашето председателство, държавния секретар по образование, култура, наука и изследвания, научни изследвания, може би това е тема, която няма нужда да засягате в твърде големи подробности, защото по нея ще говорим е, с другия ви колега. Давам ви думата за встъпителни коментари. Заповядайте. Благодаря, господин Бузък. Благодаря и на всички членове на Европейския парламент за възможността е, да ви представя програмата на холандското председателство за следващите 6 месеца, поне що се отнася до моята област. Тук съм на първо място обаче да изслушам вас след което ще се опитаме да се възползваме максимално от информацията, която ще ни дадете. От последното ни председателство през 2014 година много неща се промениха. Тогава аз бях министр на отбраната. Тогава и ролята на Европейския парламент беше по-различна. От тогава сам правителствата разбраха, че е, всяко едно председателство трябва да поддържа конструктивно сътрудничество с Европейския парламент и така ще направя и вас. Е, за днешното изслушване е, с вашата комисия аз ще се спра специално на въпросите, свързани с енергетиката, конкурентна способността и далеко съобщенията, след което моя колега, държавният секретар господин Декър, ще е, е, говори с вас по въпросите на научните е, изследвания. Първо ще започна с а, е, няколко общи бележки. А, е, първо ние ще се съсредоточим върху основните теми. Европейския съюз, а, е, според нас, трябва да се съсредоточи върху тези теми, където добавената стоеност ще бъде най-голяма. Или, както казва председателя Юнкер, а, да бъдем големи в големите неща и малки в малките. А, второ, Европейския съюз, според нас, трябва да бъде съюз, който да да свързва гражданите и за това ще се фокусираме върху прозрачността и видимостта. Трето, Важна тема за нас са иновациите, които създават растеж и а, е, работни места. За нас е, е много важно подобряването на конкурентоспособността. Точно за тази цел се нуждаем от е, иновации. иновациите. Сега ще се спра на основните принципи, а, от които ще се ръководим. А, наша цел е Европейския съюз да бъде по-конкурентно способен в глобалния свят е, е, и ще се съсредоточим е, върху тези теми, където добавената стойност ще бъде най-голяма, а именно върху единия цифров пазар, укрепването на единия вътрешен пазар и на енергийния съюз. Освен това, наша цел ще бъде да подобрим потенциала за иновации. За целта е, ще работим въз основа на регионалното сътрудничество, съответствието с е, разпоредбите и подобряването на законодателство. Позволете ми да започна с е, енергетиката. Холандия възнамерява да работи усилено по темата за енергийния съюз. Споразумението, постигнато наскоро в Париж на КОП-21, е изключително важно за бъдещата ни политика по отношение на климата. Е, и според нас създаването на един енергиен пазар е, е от изключителна важност е, за конкурентоспособните цени и стабилизирането на доставките. За целта ние се нуждаем от доверие и солидарност за намаляване на въглеродния отпечатък от дейността и така нататък. Затова ние приветстваме приемането на доклада на Европейски Европейския парламент по тази тема. Той ще бъде ръководен документ за съвета. Европейския съюз в момента навлиза във втората решителна година от работата си по тази тема. За това усилията на нашето председателство е, ще е, бъдат е, посветени на това да се постигнете на позиция в съвета на е, позицията на съвета по е, тези въпроси беше силна и солидна. Ние ще продължим да поддържаме е, така. Предстои да се свърши обаче още много работа, за да се доближим до целите до 2020 година е, по отношение на енергетиката. Енергийното етикетиране е, е един от е, първите приоритети в нашата програма. Приветстваме работата на господин Тамборано, с когато вече имаме среща и е, ще заработим с Европейския парламент е, колкото може по-бързо. Е, освен това, от комисията се очаква през февруари да приемем документа относно сигурността на газовите доставки и междуправителственото споразумение по тази тема. Целта на това споразумение е да се подобри сътрудничеството между страните членки и да се подобри сигурността на доставките. С други думи, сигурността на доставките е, е основен приоритет в Европейската програма и в програмата на нашето е, председателство. Наред с това трябва да се гарантира да, да се гарантира диверсификацията на доставките, да се разкрият нови ресурси, да се работи по взаимосвързаността на енергийните мрежи, по енергийната ефективност и економията на енергия, прозрачността на договорите и така нататък. Холандско Белгийското председателство бързичко ще започне да работи върху двете е, законодателни предложения, свързани с тези е, теми. Е, наред с е, законодателната програма, е, ние ще. Е, е, Работим и по приоритетите, които ще доведат до създаването на добре работещ вътрешен енергиен пазар и регионално сътрудничество. По време на председателство на Словакия във втората половина на 2016 година от комисията ще очакваме предложение за от пазара на електроенергия. Затова възнамеряваме да работим заедно с Словакия и с Малта, която ще поеме председателството след Словакия. Нашата цел ще бъде да създадем едно работещо трио, една работеща тройка за следващите години и половина. Много се радвам относно декларацията от 20 от членовете на Европейския парламент, свързана с това, че Северо-Западна Европа е един вид енергийния център на Европа това много ме радва. Може да разчитате на вашата подкрепа. Това имах да кажа по въпросите за енергетиката. Втората тема, на която искам да се спърна след обята е конкурентно способността. Колкото по интегриран е единия пазар, толкова по-важно е мястото на конкурентоспособността и иновациите. Те са важни за растежа и за създаването на работни места. Те са важно е европейските предприемачи да бъдат конкурентоспособни, да предлагат възможно най-добрите условия на работа и производство. Така че тук виждаме предизвикателство законодателство. Е, за да се справим с предизвикателства, свързани с конкурентоспособността, Европейската комисия, съвета на Европейския е, съюз е, възнамерява темата за конкурентоспособността да стане хоризонтална и поне да се работи в рамките на всички останали конкретни теми смятаме да че това ще бъде от полза на европейските предприятия, най-вече на малките и е, средни е, е, такива. Е, единия вътрешен пазар, единия енергиен пазар, са, са теми, които ще съдържат компонентната конкурентна способност. Това ще бъде предмет на дискусии на нашите съвети в края на януари и на февруари. Ако някой от Европейския парламент се интересува от срещите, които възнамеряваме да организираме по темата през следващите следващите 6 месеца е, е добре дошъл да вземе участие в работата. Знаем много добре, че единственото, което има значение са резултатите. Така че ние ще се стремим към конкретни резултати. Конференцията, която предстои през февруари, организирана от комисията като последваща дейност след съвета по конкурентоспособността и посветена на стомодобилната промишленост, ще бъде един от тези резултати. Нека сега да се спра на а, някои по-конкретни цели, които смятаме да постигнем по време на нашето председателство във връзка с конкурентна способността. А, Една такава цел е по-доброто регулиране далеко съобщенията. Малките и средни предприятия ще бъдат от изключително важно за нас. Изключително важно е, че е, е, това да предложим на малките и средни предприятия добра законодателна рамка, в която те да работят. За това сме планирали множество инициативи, с които да подобрим положението на малките и средни предприятия. Смятаме да работим възоснова на принципа на субсидиарността сферите, в които смятам да работим, са достъпа до финансиране, по-добър достъп до пазари, обучение по-добрата регулация ще бъде тема на обсъждане и на съвета по способност през май. Ще обсъждаме възможности за използване на количествените методи за наблюдаване на резултатите от по-доброто регулиране. Е, наричаме това законодателство ориентирано към бъдещето. Е, така че целта на съвета ще бъде да подобрим работата в една посока по отношение на конкурентно способността. Е, сега няколко думи а, е, във връзка с космоса. Космоса е друг наш приоритет наред а, е, с конкурентно способността. Е, Космоса е, може да предложи множество услуги, от които всички ние се нуждаем. Резултатът от дискусиите по тази е, тема е, е ще е, подобрят рамката на Европейския съюз е, е, в областта на е, космоса и наша цел ще бъде да подобрим отношенията между Европейския съюз и Европейската космическа агенция. Това също ще бъде тема за обсъждане на съвета по конкурентоспособност през май. И последната е, тема, единия е, вътрешен пазар и е, далеко съобщенията. Е, Наша Цел е да постигнем един добре работещ, един е, цифров е, пазар, който да разгърне пълния си потенциал. Очакваме с нетърпение вашия... Ние се запознахме с вашия е, е, доклад и с интегрирания подход, който предлагат ИТРЕ и ИМКО. С нетърпение очаквам е, бъдещето ни сътрудничество, за да завършим стратегията за единия цифров е, пазар. Е, тази стратегия ще бъде предмет на обсъждане е, на съветите по способност и далеко съобщения е, е, през май. Единия цифров пазар ще насърчи цифровизацията в промишлеността и изобщо сред предприемачите. Цифровизацията е от ключово значение за модернизирането на европейската индустрия и особено малките и средни предприятия. Без е, взаимосвързаност на далекосъобщителните е, мрежи е, това няма да, да бъде възможно. И за да е, инвестират в е, такава е, свързаност, предприятията имат нужда от съответните стимули, върху тях искаме да работим. Така че това ще бъде за нас ключов момент, по който ще работим. Очакваме в края на нашето председателство предложение от комисията. Ще започнем преговорите по тази тема, колкото може по-скоро те ще бъдат продължени съдържание от е, е, Словакия. Е, нашето председателство ще започне преговори относно 700 МГц спектър, който в момента се използва за далекосъобщение. Друга важна тема е изграждането на цифрови платформи. Ние възнамеряваме да насърчим дискусията за създаване на такива платформи. Ние познаваме разгледаме това, което се случва в Съединените щати, знаем какво се прави там за такива платформи и смятаме, че тези платформи биха били важни и добри както за гражданите, така и за бизнеса. Уважаеми членове на парламента, това са приоритетите на холандското председателство в областта на енергетиката, конкурентоспособността и далеко съобщение. Холандия ще работи усилено, за да организира организира е, по професионален и ефективен начин работата на председателството. Нашата работа няма да се ограничи в рамките на 6 месеца, в които ще имаме председателството, а ще продължи и по-нататък по време на председателството на Словакия и Малта. С тях възнамеряваме да работим като партньори. Мога да ви уверя, че ще направим всичко, което е по силите ни, за да може сътрудничеството ни с Европейския парламент да бъде ползотворно. С нетърпение очаквам да чуя какви са вашите виждания, какви са вашите мнения и амбиции, свързани с холандското председателство. Благодаря ви. Камп. Благодаря ви много, господин министр, за подробния за подробния увод в началото на нашата дискусия на приоритетите на холандското председателство, особено ИКТ, енергетика, промишленост, на космически развитие. Това са много важни въпроси за нас, както и за вашето правителство. Сега давам думата на координаторите, които да се изкажат от името на политическите си групи или на колеги, авторизирани от координаторите да говорят от името на политическите си групи. Господин Елдър от името на ЕНП. Първо, много ви благодаря, че намерихте време да дойдете днес тук в нашата комисия в духа на е европейските любезност ще кажа колко се радваме, че холандското председателство ще е готвило още преди да застъпи своя мандат. Имаше много срещи, но толкова по-големи са и очакванията към холандското председателство. Тук искам да насоча вниманието към две неща, без оставате с впечатлението, че парламентът се фокусира изключително само върху европейския бюджет и програми за финансиране финансиране. Но понеже споменахте приоритетите на председателството, например цифровия дневен ред и свързаните с него инфраструктури в Европа, или пък космоса или разширеното а, проучване в тази област, то разбира се възникват и очаквания и а, въпросът ми е свързан и с средносрочния преглед на финансовата рамка. В миналото съкратихме точно тези програми. Например, Connecting Europe беше съкратена до неознаваемост, тъй като а, се говореше за разширяване на широко лентовите, лентовата брежа в Европа, а фондовете бяха съкратени на половина. Също така бяха направени ограничения в областта на Сезар, в областта на космическите изследвания. Тоест, не, наистина бяха необходими бюджетни съкръщения, тъй че, не, не, не, тъй, че проявяваме разбиране към необходимостта да се овладява европейския бюджет, но все пак приоритетите при е, съобщаването на тези съкръщения бяха насочени преди всичко към инфраструктурите, разширяването на новите технологии и така нататък. Тъй, че сега да очакваме ли, че е, холандското председателство ще постави определени акценти във връзка с тези програми и във връзка с е, средносрочния, с многогодишната финансова рамка. Защото ние също искаме, примерно, да подкрепим програма, програми като Сезар, въобще програми свързани с инфраструктурата и да ги напълним с съдържание. Или да очакваме, че а, позицията на економии ще остане. SND. Благодаря от името на групата на социалистите и демократите, госпожа Ван Бремт. Благодаря, господин министър ще говоря на нашия роден език. Огромно удоволствие за мен възможността да го направя. Надявам се, че ме виждате. Искам да спра вниманието ви на две неща. Много от нас, включително и моята политическа група, се вълнуват от е, въпроси, свързани с това, което каза и господин Елер. Холандското председателство набеляза редица приоритети, но и редица основни понятия и говорихте преди всичко за служене, упростяване и пестене. Сега далечам от мисълта, че холандското председателство няма да се мъчи да упростява нещата и да економисва. Но все пак въпросите ми са свързани с конкурентоспособност, растеж и заетост. В това отношение нашата политическа група ви подкрепя категорично, но за целта на нивото на Европейския съюз, както и на ниво национални държави, трябва отново да започне да се инвестира, иначе никога няма да постигнем целите във връзка с конкурентоспособността, заетостта и растежа. Тоест инвестициите трябва да са неразривно свързани а, целта за упростяване на процедурите трябва също да се свърже с инвестициите. И също въпросите във връзка с климата и енергетиката. Вие сам посочихте това. Мисля, че като Европейски съюз можем да се гордеем с своята комисия, която свърши отлична работа в Париж. Подписано беше чудесно споразумение зад което заставаме. Да, наистина трябва да останем под 2 градуса затопляне, но трябва да обещаем, че ние самите ще достигнем до градус и половина, т.е. енергетиката, енергийната ефективност, емисиите а, не са свързани с достатъчно амбициозни цели. За сега мисля, че комисията трябва да постави нови цели за цел осъществяване на Парижкото споразумение. И сега още нещо, което ми е много легнало на сърцето именно регионалното сътрудничество. То е много важно, включително и във връзка с осъществяването на нови проекти. Предстои среща на тази тема, но сега искам конкретно да ви попитам какви планове имате в връзка с спонтанчното развитие на енергетиката в Северно море, офшорната енергетика. Мисля, че точно Холандия трябва да бъде пионер госпожа Ван Ювенхойзер от името на групата АЛДЕ. Eh, Благодаря, господин председател. А, също се радвам, че през следващите 6 месеца ще имам възможност така много често да говоря народния си език. Господин министър Камп, искам да ви попитам Питам във връзка с това, което казахте за косми... космическите изследвания. Казахте, че сътрудничеството между ЕС и ЕСА крие проблеми и те трябва да се решат. Искам да ви попитам какво конкретно смятате да направите. В увода си, в увода си казахте, че законотворчеството трябва да е перспективно. Може би трябва да е перспективно и по отношение на космическите изследвания, не само future proof, но и space proof. Защото в момента имаме действащи директиви, може би те не са достатъчно обновени и, раз, и, и, и развити, например по, с оглед на използване на сателитните данни. В, това, в този смисъл казвам Space Proof. И още нещо посочвате като приоритет на холандското председателство квантовата технология. Вие по-добре от всички знаете, че холандците са прочути с, с така добрите си знания по по отношение на марихуаната, но по отношение на марила, майораната също знае много. Хората не го знаят. Та искам да ви попитам какви планове има холандското председателство, особено по отношение на дългосрочни ангажименти за цяла Европа. Благодаря. Мадам Ван Нювенхойсен. Благодаря, госпожа Ван Нюенхойзен. Надявам се, че сега съм произнесъл малко по-правилно името ви. Първи път не успях. Господин Хенкел е, Екаре, заместник председател на парламентарната комисия. Господин министър, много казахте за конкурентна способност и всички говорят за конкурентоспособността. Спомням си, че преди няколко години холандското правителство публикува доста впечатляващ списък елементи, които според тях биха могли да намалят значително бюрокрацията в Европа. 60-70 елемента бяха в този списък. Това бяха неща, които холандското правителство искаше да промени. Моят въпрос е какво се случи с този списък и второ, вашето сегашно председателство работи ли по този списък. Благодаря. От името на групата на зелените, господин Клод Турмес. Благодаря, господин председател. Господин министр, тук седя. Първият ми въпрос за е, Северно море. Заедно с колеги координирахме работата по документ, който ще ви предам след заседанието. Но искам да ви попитам, може би е, не в твърде големи подробности, но започнали сте да работите с колегите си от други а, държави около Северно море и кои са най-важните а, въпроси, по които бихме могли да развием полити... повече политическа воля. Защото има отличен потенциал Северна море и от гледна точка на вятърната енергия и от гледна точка на възможности за комбиниране на различни енергийни пазари чрез кабелни взаимовръзки. И така, къде са възможностите и къде са евентуалните затруднения според вас? И още един въпрос за Северен поток. Shell е холандско-английска фирма, която е един от силните поддръжници на този проект. Ако гласуваме тук е, в парламента, поне 80-85% от е, депутатите ще кажат, е, е, че Северен поток е, затруднява подписването на изпазването на нов договор между Украина и Русия за преноса на газ. Разбирам, че темата не е много лесна. И в Холандия има газ в е, Хранинген. Е, резервите обаче спадат, така че може и вие да имате нужда допълнителен газ скоро, но какво мислите за този компромис? Е, това отвоява пътищата, а пък затруднява солидарността. Благодаря от името на Обединената левица, господин Силикиотис. Благодаря, господин председател. Нека първо да поздравя господин Камп. Много се радвам, че сте тук. Приветстваме и програмата, представена от Холандското председателство, тъй като Посочените приоритети обхващат създаване на повече заетост, устойчив растеж и насърчаване на научно-изследователската дейност, включително и на МСП. Много е важно, че се предвижда насърчаването на мерки, които ще се отразят ефективно на реалната економика. Борбата с младежката безработица е важна. Важно е насърчаването и на растежа. Но, господин министр, това са цели, определени като приоритети и от други председателства, без да сме видяли някакви видими резултати. Според нас в момента се провежда по-скоро политика на економии и неолиберализъм. Та въпросът ми е как ще се дистанцирате от нея като холандско председателство, за да изпълните посочените цели. На второ място енергийния съюз, който вие също посочвате като приоритет. Подчертахте го и в своя увод. В Европейския парламент през ноември приехме документ по този въпрос, в който се казва, че енергията е обществено благо, т.е. Европейският съюз трябва да бди за постигането на енергийните цели. Т.е. има определени цели, които трябва да бъдат преследвани, за да се справим с проблема енергийна бедност. Но вие подчертахте, че има необходимост от насърчаване на стратегическите връзки и инфраструктури в интерес на гражданите и регионите. Може би ще ни обясните как холандското председателство смята конкретно да подходи към постигането на тези цели. И на последно място в доклада на парламента, който споменах, се казва колко е важно, че има находища в Средиземноморието, особено в източната му част, които са важни за Европейския съюз. Заместник председателят на комисията, отговарящ за енергийният съюз, е от Кипър. Така че наистина е важно да се разработват тези енергоисточници, тези находища. Какви са конкретните ви планове? Мадам Барбара Капел. Благодаря ви много, госпожа Барбара Капел, Европа на свободата и нациите. Да. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър. Вие днес ни казахте, че холандското председателство ще се ръководи от е, сериозни теми, като близост до гражданите, иновации, заетост и растеж. Най-вероятно това има връзка и с трите основни теми които ще обсъждате с нашата широкоспектърна комисия, именно енергетика, конкурентоспособност, телекомуникации и цифров пазар. Това са наистина много сериозни теми, които занимават нашата комисия много активно. Е, във връзка с енергийния съюз споменахте, че трябва да се работи по много теми от летния пакет на комисията, например, енергийното етикетиране, енергийния дизайн и така нататък. Би било добре наистина да осъществите тези цели. Също се отнася и за цифровия пазар. Наскоро приехме доклад по този въпрос. Наистина ще бъде много важно той да се осъществи, като се започне от цифровите платформи и се стигне до европейския облак. И е, не на последно място е, преразглеждането на телекомуникационните е, споразумения и най-вече хармонизацията в областта на разпределението на частотите. Това е много важно за Европа и стигам до третото нещо, а именно конкурентоспособността. Казахте, че това е изключително важна цел. Und Sie selber haben gesagt, Europa Знаете, че Европа претърпява сериозна криза с томаната, например, и други кризи, така че какво конкретно ще направите по отношение на подобряването на конкурентоспособността и какви са конкретните ви мерки по отношение на МСП? Благодаря ви много. Това беше първият кръг въпроси от името на политическите групи. Министър Камп, имате думата за отговори. Благодаря, господин Бузък. Ще говоря на английски и на холандски. Господин Ехле, Елер каза каква мисли по въпроса за многодишната финансова рамка. Внимателно го изслушаха и мисля, че той е прав. Инвестициите са от решаващо значение. И други казаха това, казаха, не инвестираме достатъчно тук в Европа. Ако се сравним с Съединените щати, например, става ясно, че трябва да намерим отговор. Това прави и господин Юнкер с програмата Многогодишната финансова рамка е 7 годишна. Тя трябва да се оцени, да се види е, какво е настоящото положение и подходящо ли е да се въведат някои промени. Тази година ще бъде направена оценка на тази 7 годишна програма. Ще видим резултатите от оценката. И е, разбира се, първо изчакваме предложенията на Европейската комисия, но темата е много важна и ще е, я разглеждаме много внимателно. В отговор на казаното от госпожа Ван Бремт за разликата между инвестициите между Съединените щати и Европейския съюз, нещо, на което се спря и господин Елер. Да, за мен тази разлика е много важен въпрос. Ако не инвестираме, ще изостанем. И за това трябва да се насочат добре тези инвестиции, така както прави и господин Юнкер с подкрепата на Европейския парламент – Госпожа Фан Бремт спомена економиите и каза, че те не са нещо добро. Аз не съм напълно съгласен с нея. Трябва да се подхожда разумно а, и да имаме предвид точно как можем да изиграем възможно най-положителна роля – е, прилагайки мерките е, тук в Европейския съюз. Напълно сме съгласни, че има необходимост от инвестиции. Госпожа Ван Бремт спомена и целите, свързани с промените в климата. Целите, според нея по-рано са били неадекватни. По-настоящем Европейската комисия разработва предложение и е много важно а, да се има предвид, че съществуващите роли, които изискват толкова много а, работа от страна на държавите членки, трябва да продължат да се изпълняват, докато не се въведе промяна. Госпожа Ван Бремт се спря и на Северно море и на възможностите а, да се работи в Северно море в областта на енергетиката, като част от усилията на Европейския съюз, свързани с справяне с проблемите с климата. Госпожа Ван Нойенхаузен спомена космоса, космическите програми Съгласен съм с вас, че информацията, която получаваме от космоса, може да е много важна и да допринесе значително за економиката ни. Тя също така спомена, че е добре законодателството в Европейския съюз да бъде такова, че да може да продължи да е актуално и за в бъдеще. Тук мога да добавя да продължи да е актуално и в космоса. Тя спомена и квантовите технологии. Има множество европейски страни, които извършват научни изследвания в квантовата област. В Австрия, Великобритания, Германия, Холандия – и смятаме, че темата е важна за Европа като цяло. На основното заседание на съвета по конкурентно способност ще призовем държавите членки да обърнат специално внимание на тези изследвания и да работят повече в областта на квантовите технологии, да се надгражда върху постигнатото до тук и да се работи за бъдещето. Господин Хенкел попита какво се е случило с един списък, одобрен от холандското правителство. Аз на този етап не мога да ви дам пълни подробности, но мога да кажа следното. Основното в този списък беше, че според нас Европа трябва, трябва да е голяма по важните въпроси, по големите въпроси, и малка по малките въпроси. Тази идея не е само наша, изповядва я и Жан-Клод Юнкер и това, което се случи с този списък е, че се стигна всъщност до тази политика. Ма, да сме, е, Европа да е голяма по големите, малка по малките неща, предложена от настоящата Европейска комисия. И очакваме положителни резултати. Господин Турмес. Вие сте от Люксембург и не знам дали да произнеса името ви по френски или по немски маниер, но тъй или иначе господин Турмес се спря също на Северно море и да, напълно съм съгласна с вас. там има отлични възможности и за енергетиката, като взаимовръзки и за а, вятърната енергия също има отлични възможности, а, свързани с космическите изследвания, но трябва да се решат а, конкретни проблеми и да се види как може по-добре да се поддържат инсталациите в Северно море. Затова е необходимо европейско регионално сътрудничество в областта на енергетиката. В Европа имаме, имаме повече възможности в областта на енергийното сътрудничество. Има и други такива възможности. Това е само един пример, добър пример. Ще продължим да следим а, темата, както и другите възможности за регионално сътрудничество. Господин Турме спомена и Северен поток. Както знаете, е, се говори и за Северен поток 2. Дублиране на връзката за пренос. Това, както знаете, не е европейска инициатива. Това е частен проект, по който се вземат решения от страна на частни фирми, отговорни за инвестициите. Същевременно Европейския съвет наскоро припомни, че е важно да има пълно спазване на правилата на Европейския енергиен съюз. В Европейския съвет бе подчертано, че трябва да се работи с фирмите, работещи в този проект, за да се види какви ще са последиците. Господин Силикиотис за Гърция. Разговарял съм с малките и средни предприятия в Атина за техните амбиции, за възможностите Европа да ги подкрепя, да получат действителна подкрепа от правителството в Гърция господин Силикиот изговори не само за Гърция, но и за Европейския съюз като цяло. Много добре знаем, че когато говорим за бизнеса, за промишлеността, най-важната част са малките и средни предприятия. Малките и средни предприятия са гръбнакът на нашата промишленост и на нашата економика. Това означава, че има някои конкретни области при малките и средни предприятия, особено при новоочредените фирми, които са важен въпрос за холандското председателство. Това са достъпа до финанси, улесняване на достъпа до пазари, по-доброто регламентиране на дейността на малките предприятия. Изискванията трябва да бъдат разумни, ако мога да цитирам думите на госпожа Ван Бремт, и е, трябва да обръщаме особено внимание на обучението и квалификациите. Председателството на Холандия ще насърчи мрежата на представители на малките и средни предприятия и ще организираме срещи на тези представители, за да може да бъдат по-добре представени малките и средни предприятия, така че да се съсреде, създаде среда, в която те да са по-успешно развиващи се в Европа. Ако искаме да създадем бъдеще, в което добре се развиват малките и средни предприятия, трябва да ги подкрепим. Това е от общ интерес за всички нас. Госпожа Капел Госпожа Капел също спомена енергийния съюз, спомена и значението на рамковото законодателство в областта на телекомуникациите. И слушах ви внимателно, госпожо Капел, съгласни сме за енергийния съюз с вас за далеко съобщенията. Предложението на Европейската комисия ще бъде представено едва в края на нашето председателство, но ще подготвим почвата за това съобщение. Ще го обсъдим на няколко заседания по време на нашето председателство и ще обърнем особено внимание на рамката за телекомуникациите, защото те са много важни и за нашето дигитално развитие за в бъдеще. Далеко съобщенията са от огромно значение за економиката като цяло и за това благодаря на госпожа Капел за направените коментари. Благодаря ви, господин министр, за отговорите и бележките. Минаваме към едноминутните изказвания на останалите колеги. Е, шестима души искат е, думата. Господин Гербранти. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин министр, за това, че дойдохте и за това, че отговаряте на нашите въпроси. Вие започнахте с един цитат от господин Юнкър, че трябва да сме големи в големите и малки в малките неща. А, аз мога само да се съглася, че енергетиката е една от тези теми, а, по които Европейския съюз трябва да мисли и да действа в голям а, а, мащаб, например, чрез съзнаване на силен енергиен съюз. Един от ключовите елементи на такъв един съюз е неговото управление. А, и мисля, че апелите към национален подход в областта на енергетиката могат да ни гарантират само високи цени и зависимост от руския газ. Но според мен целите в тази област не са особено амбициозни. А, например, националните енергийни планове ще заработят през 2021 едва. А, и за това питам дали холандското председателство възнамерява да засили а, усещането за спешност. Господин Шафхаузен. Мерси, monsieur министр. ministre. Euh, tout ceci me paraît très beau, mais vous le... savez. Е, звучи отлично, но вие сте министр по економика и трябва да знаете какво става в економиката. Инвестициите спадат, малки, е, предприятията и особено малките и средни предприятия имат все по-малки инвести, инвестиции. На от страна на банките, как може да се финансират тези проекти в областта на енергетиката, енергийния съюз, как могат да се финансират средства за подкреп на малките и средни предприятия, как може да се финансира политика в областта на космическите развития и на амбициозните технологии. Въпросът ми е съвсем прост. Или ще промените политиката на Европейската централна банка, за да може да се финансира с количествени облегчения и реалната економика или и за пореден път, каквото и да твърдите, няма да се случи и е, добавената стойност на Европа на, няма да е повече от нула. И така, това е в вашите ръце. Можете да изберете правилния ход и да промените политиката на ЕЦБ. Господин Мартал. Благодаря, господин председател. Господин министр, нямаме много време за изказванията си, така че ще спомена един спешен въпрос. Металургията в Европа. В момента се сблъскваме с огромна конкуренция от страна на вноса от Китай. Китай има достъп до европейските пазари без ограничения от една година, а там няма нито пазарна економика, не се спазват правилата, които се спазват тук, не се спазват договорите, които се спазват тук. Тоест, в областта на металургията има огромна криза и има а, а, потребност да се действа бързо, защото иначе предприятията просто ще фалират. Как може да се сложи край на тази нелоялна конкуренция и на социалния дъмпинг, който осъществява Китай? Надявам се, че до следващия съвет е, въпросът ще бъде решен. И тъй като ще работите с колегите си, работещи в областта на промишлеността в другите държави, как ще действате по въпроса? Благодаря, госпожа Ниблер. Äh, Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър Камп, желая ви много късмет по време на председателството. Имам две кратки бележки. Казахте, че през февруари ще има конференция за енергоен емките промишлени сектори. Мисля, че идеята е много добра. Наистина има много индустрии, които са енергоемки, като стоманена, хартиена, стъклопроизводство и така нататък. Моля ви, вземете предвид и е, наличните вече предложения за преразглеждане на политиката за сертификатите за емисии. Надявам се, че е, от конференцията ще излязат положителни резултати. На второ място казахте, че е, смятате да направите много за МСП. Просто искам да ви обърна внимание, че тук в Европейския парламент през миналата година с голямо мнозинство приехме доклад за състояние състоянието на семейните предприятия в Европа. Така че е, мисля, че трябва да обърнете внимание на по-особената форма на МСП, което, която представляват те. Калас. Благодаря, госпожа Калас. Господин министр, вие на няколко пъти подчертахте, че един от вашите приоритети ще бъде преразглеждането на рамката в областта на далеко съобщенията. Ние знаем обаче, че съвета не мисли по този начин и повечето страни членки подкрепят настоящото статукво. Моят въпрос е как възнамерявате да ги убедите, че е необходимо преразглеждане на законодателството? законодателната рамка. Госпожа Тоя, нашия заместник председател. Благодаря, господин председател. Искам да поставя два въпроса на господин министъра. Първият е свързан с цифровизацията на промишлеността. Смятам, че промишлеността произвежда все повече стоки, но е, увеличава и предлагането на услуги. Какви конкретни програми се предвиждат за насърчаване на този е, процес, наречен индустрия 4.0? Има различни национални тенденции, но не съм чула все още това да е станало европейски приоритет. А, що се отнася до далеко съобщенията, вие казахте, че е, предложенията предстоят. Ние все още не сме запознати с тях, но искам да кажа, че за телекомуникационния пазар парламентът е приел някои документи. Освен това стигнахме до много мъчителен компромис с съвета по този въпрос. Така че създадохме е, предпоставки за съществуването на цифровия вътрешен пазар. Но това, което е, по което сме се споразумяли, наистина трябва да се осъществи, например, роуминга и всичко останало. Иначе няма да може да се стигне до цифровизация на Европа. Господин Бютикофър, благодаря ви за презентацията. А, ето ме тук, господин министр, тук съм седнала. Вие говорихте най-много за нещата, които най-много ни липсвате за конкурентно способността. Вие изобщо не споменахте устойчивостта, която, съгласно решението на този парламент, е второто най-важно измерение на развитието на нашата економика и най-вече на промишлеността. Това за мен означава, че достатъчно вече сме се погрижили за устойчивостта. Ние в този парламент а, а, смятаме, че устойчивостта е в основата на бъдещата ни конкурентно способност и това се отнася не само до енергоемките, но и до енергийно ефективните промишленост. И само едно изречение още, господин председател. Господин министр, бих искал да ми обясните дали ще се помогне на европейската конкурентоспособност създаването на специален статут на Китай? Е so, Dank u, meneer de voorzitter. Mag ik eerst ingaan op wat meneer eh, Gerbrandi aan de orde heeft eh, gesteld? Благодаря, господин председател. Искам да се спрат на казаното от господин Гебранди, който изтъкна на преден план управлението на енергийния съюз и каза, че съветът не си поставя особено амбициозни цели за енергийния съюз. Лично аз съм с впечатлението, че съветът е достатъчно амбициозен в тази област. Държавите членки много добре знаят колко голямо е значението на енергийния съюз за Европа и бъдещото благосъстояние на континента, както и за постигането на целите в областта на климата, който смята за важен енергийния съюз, ще смята, че е важно и неговото управление. Това е естествено, така че и аз, и председателството на съвета, и целият съвет е, смятат, че темата за управлението е изключително важна и съществена, така че най-активно ще участваме в изготвянето на предложения в това отношение, за да има и ефект от тях. Съветът вече излезе с заключения, които са нещо като указания за комисията и на тази база тя ще разработи своите предложения. В момента, в който ги получим, ние ще ги разгледаме. Но докато ги очакваме, разбира се, ще обсъдим какво може да се направи като подготвителна дейност. Господин Шафхаузер, казахте, че хубави предложения може да има, разбира се, но въпросът е да, е да могат да бъдат финансирани за Енергийния съюз, за космическите изследвания и за МСП. Мисля, че Европа за при, разполага с достатъчно средства. Да, те са ограничени, защото те идват от джоба на нашите граждани и предприятия, но всъщност средства има достатъчно. Това е и задачата на политиката да определи своите цели, да ги преследва и да намери начин, по най-добрия начин да използва финансовите средства, които са на разположение. Има много проекти за споменатите области и е осигурено тяхното финансиране. Финансирането просто трябва да се използва оптимално. Господин Мартен, както и господин Бютик Хофер, говориха за отношенията с Китай и загрижеността си във връзка с това, особено по отношение на стоманената промишленост в Европа. Мисля, че безпокойството е напълно оправдано и е много добре, че засягате този въпрос, защото тук става въпрос за страшно много работни места в цяла Европа. Според комисията, стоманената индустрия е част от трудоемката промишленост на Европа. Комисията следи отблизо стоманената промишленост. Прави го и нашето председателство и ще го прати. Но смятаме, че положението в този отрасъл и конкуренцията с Китай са теми за съвета по конкурентоспособност на 29 февруари. Тогава темата е в дневния ред. Госпожа Латоя говори за е, интелигентната промишленост или индустрията 4.0. Става дума за цифровизацията на промишлеността, нещо, което е от изключително значение за бъдещата конкурентно способност на Европа, защото цифровизацията на промишлеността непосредствено се отразява на развитието не само на индустрията, но и на услугите, и то в много страни на Европа, където вече са подети важни инициативи в това отношение. Например, в Германия много е важно такива инициативи да има и на европейско ниво. В това отношение холандското председателство е, е силно ангажирано. Госпожа Нибел. освен да, точките, които вече отбелязах, засегна и темата за семейните предприятия. Мисля, че има много добри примери за семейни предприятия. В това отношение Германия е водеща, защото точно там има семейни предприятия, развили се като големи международни компании, но и в другите европейски страни фамилните предприятия са много важни, така че смятам, че по всяко време трябва да се обръща внимание на семейните предприятия. Така че приемам предложението на госпожа Ниблер. Госпожа Калас каза, че се пита Как могат да бъдат мотивирани по-добре държавите членки да допринасят повече за подобряването на далекосъобщителната рамка. Смятам, че всички държави, членки на Европейския съюз, добре осъзнават колко са важни далекосъобщенията за нашето бъдеще, за нашето благосъстояние и за нашата заетост. А за да може цифровизацията да се осъществи и да се използва оптимално цифровия пазар в Европа, е необходима добра далекосъобщителна законова рамка. Обеден съм, че съветът по далеко съобщение е достатъчно мотивиран, че държавите членки са достатъчно мотивирани и смятам да се възползвам от тази мотивация. Конкретните предложения, които дойдат от комисията, ще бъдат обсъдени задълбочено, включително и предложенията, които ще постъпят след нашето председателство. Ние сме тези, които ще подготвят почвата и така да се каже, ще дадат някои указания на комисията в това отношение. Господин председател, чувствам, че депутатите ме подкрепят, поне това разбирам отказаното от тях, от зададените въпроси и направените бележки. Мисля, че тази подкрепа е солидна база за добро сътрудничество между нашето председателство, комисията и Европейския парламент. Ние трябва да си сътрудничим, защото само тогава можем да постигнем добри резултати. Холандското председателство ще направи всичко по силите си да гарантира това сътрудничество. Аз лично ще се ангажирам, защото вярвам в Европа, в демокрацията, в Европейския парламент. Вярвам и в това, че заедно с парламента и комисията ще постигнем конкретни резултати. Благодаря, господин председател, за даде предоставената ми възможност да разговарям с вас. Благодаря много, много се радвам, че е, бяхте тук. Надявам се, че ще имаме и други възможности да обсъждаме тези въпроси с вас. Може би не на всички въпроси. Можем да получим отговор на първото си на е, съвместно заседание. Много ви благодаря за изказванията. Очакваме да работим добре с вашето председателство. И вярваме, че можем да постигнем добри резултати. Благодаря, господин председател. Да, аз съм на ваше разположение. Готов съм да обсъждам е, всичко, което се случва с е, депутатите в Европейския парламент. Е, можем да се срещнем и отново след 3-4 месеца можем да се срещнем отново в края на нашето председателство, за да поговорим за това какво сме успели да постигнем и се надявам, че ще работим добре в Европейския съвет. Uh, uh, Преминаваме към пета точка от дневния ни ред. Господин Сандер Декер, държавен секретар по образование, култура, наука и изследване. Много се радваме. Председателят отива твърде далеч от микрофона, за да го чуят преводачите. Yeah. Uh, dear Minister, Secretary of State, um, Господин министр, както се бяхме разбрали с вас, вие сте тук, за да представите приоритетите на председателството в областта на научните изследвания, иновациите. Също би било добре да чуем някои неща за образованието, макар това да не е отговорност на нашата парламентарна комисия, но все пак имат ясна връзка между науката и образованието. Ние сме отговорни за Хоризонт 2020 година като парламентарна комисия и защитихме средствата заделени за тази програма по време на обсъжданията преди около една година, защото без научно-развойна дейност – няма как да се напредне и Европейския съюз да бъде конкурентоспособен за в бъдеще. Затова е много важно да има да, мерки за защита на научната дейност. Господин държавен секретар. Ако може да ни, ако може дайте ни една дайте ни представа за приоритетите през следващата половин година. Dag als vandaag, wanneer er veel aandacht uitgaat naar de grote uitdagingen in Europa aan onze grenzen als het gaat om vluchtelingen. Много се радвам, че с такова внимание се говори за важни европейски теми, но на фона на ежедневните, злободневни теми, като беженците и така нататък, трябва да говорим и за темите, свързани с растежа и заетостта, за научната и развойната дейност, за иновациите, защото ако искаме да имаме силна конкурентоспособна Европа, не можем да се отказваме от тази тематика. Така че, е, без да забравяме актуалните събития, все пак смятам, че много европейци се питат, ще имам ли в бъдеще разботно място, ще мога ли да се грижа за семейството си, ще можем ли да постигнем онзи економически растеж, който ни е необходим, за да може дългосрочно да финансираме своя начин на живот. Продължавам на английски. Изготвил съм изказването си на английски и а, смятам да отговоря на въпросите също на английски. Първо, нека да кажа, че за мен е чест а, да седя тук до вас а, в качеството ви и на председател на тази парламентарна комисия и а, на бивш председател на Европейския парламент. Много ви благодаря, че ме поканихте на това заседание на вашата парламентарна комисия. Срещнах се с някой от вас миналия месец на коледния прием на вашата парламентарна комисия. Вдигнахме тост на 2015 година. След това за извършеното през 2015 година. А сега ам, е ред на холандското председателство и гледаме напред към бъдещето на Европа. Както знаете, Холандия е разположена в много голяма част близо до морското равнище или дори под морското равнище и години наред, стотици години сме се борили срещу морското равнище и има доста впечатляващи постижения в областта на строителството на диги, и на завземане на територия от морето. Една малка страна като нашата, която е, е многообразна, която е доста заселена, работи заедно, съвместно, за да се пазим от водата. И имаме специална дума за, за тази съвместна борба срещу водата. Дума, която означава не само тези конкретни усилия, но и в по-широк, по-метафоричен смисъл създаване на политики, подкрепени от консенсус. Така се опитваме да работим и в Европейския съюз. Вярваме в силата на сътрудничеството и е, точно това направи от Холандия едно общество, което е отворено, което е предприемчиво и което, е, за щастие, успява да запази краката си сухи. Е, това въжи и за науката. За познанията, за уменията Европа е пред огромни промени технологични, дигитални и социални. Приноса на научно-развойната дейност е от огромно значение, ако искаме напредък. Науката трябва да води до иновации, по-интелигентни решения, медицински открития и по-интелигентна политика. Като са законодатели можем и трябва да играем важна роля в това. И в този контекст холандското председателство има следните приоритети. Първо, искаме да насърчим държавите членки Европейския съюз да инвестират повече в научно-развойна дейност, тъй като този тип инвестиции са огромни, от огромно значение за економическия растеж, за новите работни места и за справяне с социалните предизвикателства. И в този контекст искам да кажа, че високо ценя работата, която се върши от господин Елер, докладчик по програмата Хоризонт 2020 година е, чрез вашите усилия правилата за участие в Хоризонт 2020 година са значително опростени и това допринася за увеличение на инвестициите, така че, моля ви, продължете да бъдете все така амбициозен. Значението на инвестициите за науката, промишлеността и обществото е свързано и с резултатите от оценката на седма рамкова програма. Оценката показва, че всяко евро, изхарчено в рамките на седма рамкова програма, е довело до 11 евро ползи от економически характер, чрез иновации, нови технологии и нови продукти. Аз лично съм много горд от проекта Plant Power, координиран по седма рамкова програма от един от холандските университети и програм за изследване на начина по който растенията могат да доведат до производство на чиста и устойчива енергия. Става дума за така наречения, наречената растителна енергия, plant E на английски. Това е, е името всъщност на фирмата, която създава продукти свързани с извличането на електроенергия от растения. Това може да бъде направено и на други места в Европа. Има нужда повече инвестиции, за да се е, насърчат изследователите и затова регулаторната рамка трябва да бъде интелигентна. Не става дума само за повече законодателство или по-малко законодателство. Не, това е въпросът. Въпросът е да има по-добро законодателство, да има по-интелигентно законодателство. Е законодателство, което действително да се движи в крак с технологичните развития. И затова трябва в рамките на съществуващата правна рамка да бъдем отворени за нови възможности и да насърчаваме иновациите. В Холандия, например, работим за в рамките на така наречените зелени споразумения, три годишни споразумения от доброволен характер между правителството и различни участници, като бизнеса, неправителствените организации. Целта е да се работи и заедно, за да се преодолеят някои препятствия пред иновациите, например регулаторни препятствия. Е, и някои от добрите резултати са свързани с производството на вятърна енергия, което може да бъде приложено и на други места. Имаме и други типове подобни споразумения, като зелените споразумения, именно споразумения в здравеопазването или споразумения в градското планиране. Основният елемент е тук да се стимулират иновациите. И така, както казах, трябва да имаме по-добро и по-интелигентно право, но това не е достатъчно. Новите познания могат да доведат до по-добри резултати, ако са достъпни за всички. И това е третият ни приоритет да се и, гарантира по да се гарантира от открит достъп до научни публикации. Защо е важно това? През 2014 година решението на кризата е, с е, еболата бе затруднено, тъй като нямаше достъп до най-нови научни публикации и данни. Е, учените, на учените, извинете, учените наложиха оказаха натиск върху издателите е, да отворят достъпа до данните, свързани с еболата и достъпа до тези данни помогна да се направят карти на най-застрашените области, за да може именно на там да бъде насочена медицинската помощ. Необходима ни е, очевидно е, наука, при която има открит достъп до подобен вид данни, за да може да се стимулират иновациите навсякъде. Защото това защото е недопустимо научна дейност, финансирана с публични средства, да води до публикация на данни, които не са публично достъпни. Които не са достъпни е, нито за другите учени, нито за учителите, които работят в тази област, нито за предприемачите, които искат да научат повече, за да подобрят своя бизнес. Всички тези хора имат право на достъп до познанието, което нашите учени произвеждат и самите учени са доста затруднени при ползването на данните, постигнати от други с настоящите технологии. А в други страни има повече възможности за достъп, нещо, което води до изоставане на Европейския съюз. Така че с свободния достъп до научни публикации трябва да се занимаем незабавно. Необходимо е да се обменя информация, да се създават възможно най-добри възможности за научно-развойна дейност и да се преодоляват границите между различните науки и между различните страни. Защото иновациите идват именно когато се срещнат представители от различни области за да съберат познанията си и да създадат нов консенсус. Надявам се, е, че ще можем да наблюдаваме много такива срещи за бъдеще. Благодаря. Мистер uh, благодаря на господин Сандър Декер. Благодаря ви за встъпителните думи. Сега нека да започнем дебата. Ще поканя първо представителите на политическите групи да вземат думата. Господин Елер от името на НП. Благодаря. Ето тук съм. Доколкото разбрах, е, холандското председателство е добре подготвено. Нашите очаквания към, вашето предизвика... Е, нашите очаквания към вас също са големи. Имам е, няколко въпроса към вас. във връзка с а, а, Хоризонт 2020, може би ще потърся вашата а, подкрепа. А, вторият ми въпрос е свързан с специфичната холандска дума «подеринг», и борбата срещу наводненията. Има стремеж за, намаля, за намаляване на разходите за изследователската дейност. Мислите ли, че при ревизията на годишната финансова рамка трябва да се дадат а, а, някои знаци за това, че трябва да не се намаляват средствата за научно-изследователска дейност? Това беше първия ми въпрос. И втория ми въпрос е свързан с вашите намерения, тъй като Холандия би била много подходяща а, за създаване на връзка между структурните фондове и хоризонт 2020. А, мисля, че точно Холандия би могла да насърчи по-затворното сътрудничество между двата е, инструмента. И третия ми и последен въпрос е свързан с поставянето на приоритети. Прегледа на многогодишната финансова рамка е борба не само за пари, а и за поставяне на приоритети сред е, програмите. и би могло да се постави акцент върху Европейската космическа програма, инвестицията за иновации. Има ли някакви идеи за прекалибриране на многогодишната финансова рамка в този смисъл. Благодаря ви, колега. Следващия оратор от името на социалиста и демократ е госпожа Молди. Благодаря ви за встъпителните думи, свързани с сътрудничеството, съвместната работа и това, което Холандия прави в борбата си срещу водата. миналото година много ни помогнахте в нашата борба срещу наводненията. Моя колега Кристиан Ерлер е, току-що каза колко важни са е, инвестициите за иновация и научна работа в Хоризонт 2020. Съгласна съм е, с него, защото това ще доведе до растеж и създаване на работни места. Така че да, вие говорихте за повече инвестиции, говорихте за упростяване на правилата. А, и може би точно по този начин а, можем да гарантираме, че средствата в рамките на Хоризонт 2020 ще бъдат използвани целесообразно и балансирано и ще послужат не само като лост, а, но и ще насърчат бъдещите изследвания в нови области. Когато чуя думата интелигентно регулиране, става малко нервна, но след е, Париж е, и предизвикателствата във връзка с е, измененията в климата, мисля, че трябва много добре да насочим инвестициите и средствата. Много би ме интересувало да чуя вашите отговори във връзка с прегледа на многодишната финансова рамка в светлината на Хоризонт 2020. Благодаря. Благодаря ви. Следващия оратор от името на Алде господа, госпожа Ван Ниренхойзен. Благодаря, господин председател. Отново ще се възползвам от възможността да говоря народния си език. Господин дека говорихте за открит достъп и открита наука, достъпна наука. Искам да добавя и понятието достъпни иновации. В това отношение имаме известен опит в Холандия но разбира се, имаме какво да наваксваме с оглед на постигнатото от останалата част от света. Така че и в това отношение, за съжаление, трябва да признаем, че изоставаме. Трябва да се опитаме да направим нещо, на фона на Хоризонт 2020 и на възможностите, които имаме. Вие сте колоездач, състезател Опитайте се да помогнете Европа да излезе напред в състезанието. Трябва да станем по-добри. Колегите вече казахме, иновациите не са самоцел. Иновациите са за да се разпространява знанието, което да се използва економически и да бъде полезно за всички на вас. Как ще започнете с този открит достъп? leadership uh, in, uh, um, in open innovation so that we yeah. can create a uh, job. Uh, когато казвам лидершип, имам предвид е, това в областта на иновациите за създаване на работни места и растеж. Господин Бютиков от името на Зеленит. Благодаря, господин председател, е, господин министр. Първо бих искал да подчертая това, което каза колегата Елер е, в началото, относно финансирането на научно-изследователската дейност. Това не е просто мнение на колегата Елер и неговата политическа група. Мисля, че това мнение се споделя от всички колеги в нашата комисия. Е, всички ние бихме искали много ясно да подчертаем, че очакваме вашата подкрепа в тази област, така както го казахте във вашето изложение. Второ, бих искал да повдигна един въпрос, свързан с темите на научно-изследователската дейност. Европейския комисар Младъж, който отговаря за научно-изследователската дейност, планира да представи програма за научно-изследователска дейност в областта на намаляването на въглеродните емисии. С нетърпение очаквам тази презентация. И искам да добавя, че смятам, че след успешната конференция в Париж всички ние трябва да имаме нужда от друг трансформативен научен а, подход. И това, задължението, което поехаме в Париж, не са задължения, които могат, могат да бъдат изпълнени просто така от днес за утре. Те имат нужда от нов изследователски подход и това може би би бил нашия адекватен отговор на предизвикателството. Интересуваме какво мислите по въпроса. Благодаря госпожа Барбара Капел от името на НФ. Благодаря господин председател, благодаря и на господин държавния секретар. Холандското председателство, както чухме и от вашия колега Хенк Камп преди малко, насочва вниманието си преди всичко към сектори, които увеличават заетостта и растежа, най-вече иновациите. Очевидно иновациите са в фокуса на това председателство. Вие отговаряте за наука и образование. Това са две области, които са от изключително значение за растежа и заетостта. Подчертахте три неща. Първо, фокусирането върху инструментите за финансиране, за научна и развойна дейност. Всички сме съгласни, че това е централен елемент. Казахте, че ще окоръжите държавите членки да инвестират повече за научно-изследователска дейност. Това е важно за постигането на целите на Европа 2020. Знае, че много от държавите членки са далеч от границата 3% от бюджета. Това трябва да се промени на европейско ниво трябва да се предприемат също важни стъпки в е, финансирането на развойната дейност, както в рамките на седмата рамкова, рамкова про, програма, така и на Хоризонт 2020, което е най-важната програма за момента. Разчитаме на вашата подкрепа при преразглеждането и вече стана дума, че има проблеми, че има изтичане на средства така че може би в рамките на средносрочния преглед на Хоризонт 2020 е, е, ще можем да се върнем отново на почвата на действителността за откритостта и достъпа до научните изследвания. Ето, вие, се, е, вие споменахте Ебола, щяхме да спасим човешки животи, ако разполагахме с тези знания. Много е важно наистина да работите по този въпрос, защото от нас до фокусирането върху големи провер, е, проекти, искам да попитам ИТЕР, реакторът ИТЕР влиза ли в дневния ви реч? Ще направите ли нещо за нашето, нашата комисия и за други комисии на Европейския парламент? Това е важен въпрос. Uh, thank you very much. our vice. Благодаря, госпожа Тоя. Благодаря, господин министър, за идеите, предложението, които изложихте пред нас. Смятам, че те са много добри и ще позволят да насочим по-добре нашите инвестиции през следващата година след прегледа на многогодишната финансова рамка. Остават обаче някои отворени въпроси. На първо място за ползата от нашите научни изследвания. Също така е във връзка с рамковите условия, с капитала, с работата в университетите. Мисля, че всичко това не е някакъв лукс, а, ни, а е необходимост бихме искали нашата научно-изследователска дейност да бъде насочена към бъдещето, да създава работна места, да има полза от нея. И мисля, че трябва да напомняме на комисията това. Вие казахте, че съществува опасност в Европа да бъде, да бъде блокирана дейността на младите а, изследователи заради а, а, нашите бюджетни правила, тъй като има разпоредби, които пречат на младите изследователи, тъй като не са достатъчно интелигентни. Господин Мартен. Merci, monsieur благодаря, господин председател. Господин Декер, искам да спомена тук един сектор, който е иновационен в своите продукти, който инвестира повече от 100 милиона евро в своята научно-развойна дейност и в който се развиват множество малки и средни предприятия в новите технологии, който много се интересуват от усилията, които прави Европа в областта на научно-развойната дейност, е, отрасъл обаче, който е застрашен. Става дума за отрасъла на металургията. И тук става дума за един отрасъл, в който положението е вече извънредно. Е, отрасъл, който е застрашен от незабавно изчезване, ако не се предприемат мерки. Това е отрасъл, който ще умре, ако не се направи нещо. Какво може да направи холандското председателство по време на това полугодие, за да се сложи край на нелоялната конкуренция на китайски фирми. Uh, much, And... Благодаря ви. Има ли друг някой, който иска да вземе думата? Не, сега искам да ви помоля да коментирате въпросите. Thank you very much. Um, and thank you for, for all your... Благодаря. Благодаря за всички направени коментари. Много полезни неща бяха казани. Господин Елер спомена въпроса за възможностите за постигане на по-добро съвместяване между финансирането по хоризонт 2020 година и това идващо от структурните фондове. Въпрос повдигнат и от други изказали се. Това съвместяване на различни европейски инструменти е въпрос, който се обсъжда от доста време и съвсем основателно. Научно-развойната дейност може значително да спечели от а, такива усилия по съвместяването на финансиране и се препоръчва по-добро координиране между а, двата структурни фонда и Хоризонт 2020 година. Може да се говори и за ефекта на лоста, а, когато говорим за разпределението на средствата за научно-развойна дейност – Давам си сметка, че има части на Европа, които изостават в известна степен. И не мисля, че е подходящо да се изкривяват критериите на Хоризонт 2020, независимо от това, защото това няма да е решение. И все пак трябва да видим как може да се работи чрез, да кажем, интелигентно специализиране за да се засилят тези държави членки, техните университети и техните научни центрове, за да може да се затвори тази пропаст, да се сближат научните институции. Господин Елер спомена и въпроса за финансирането. Не съм напълно сигурен че реприоритизирането на финансите по Хоризонт 2020 година е, би било включено в нашия дневен ред, защото а, а, средствата вече са разпределени по приоритетите, които остават важни. Говорихме за инструмента за структурни инвестиции казахме, е, дайте да дадем шанс на този инструмент, да наблюдаваме случващото се по-внимателно и евентуално да видим дали и за научно-развойна дейност не могат да отидат средства от този инструмент. Но на този етап все още не се знае дали ще има преразпределяне на средства в близко бъдеще бе засегнат и въпроса на интелигентните правни норми, свързани с по-добра среда на работа. Това е тема, която бе засегната и от господин Бютикофер. И действително, интересно е да се види как научно-развойната дейност може да помогне да се намерят решения за тези проблеми. И така, а, за мен научно-развойната дейност а, може да бъде добро решение тук. Ето да кажем, когато говорим за интелигентни закони, ако говорим за правото в областта на обработката на отпадъци. Има отпадъци, които могат да се използват като храна за животни, но това по-рано не беше възможно, тъй като европейското право го забраняваше. А, а всъщност това е един много устойчив начин за справяне с отпадъците. А, просто беше забранено и съвсем наскоро да, този пропуск беше коригиран. По този начин да на по интелигентно И така, за мен интелигентното право действително може да допринесе в много области, включително и в научната дейност. Госпожа Нидехаузер спомена един въпрос, който е важен за мен. Става дума за свободния достъп. За мен тази тема е много важна. Европа има много добра репутация в научната дейност. Тук са някои от най-старите институции, много талантливи учени идват в Европа, върши се много работа. Хоризонт 2020 година е най-голямата научно-изследователска програма в света. Но въпросът е оттам нататък как да извлечем най-голямата полза която може да бъде извлечена от работата, постигната чрез тези нощни изследвания. За моя голяма фрустрация, голяма част от публикациите просто не могат да бъдат използвани, защото са защитени поради начина по който са публикувани. Така че има какво да се направи. И другият е важен въпрос, е, който беше споменат от госпожа Ниблер, как може да измерваме въздействието на дадена научна публикация? Дали е, е, само поради импакт фактора на съответното списание е, или научна публикация, където дадената статия е публикувана, е, или е, посредством е, реалното въздействие на тази публикация? И бях много впечатлен от казаното и от госпожа Тоя, че постиженията на науката трябва да са на разположение, за да могат да се използват. Ако знаем какво е влиянието, ако знаем колко полезно може да натрупаното знание, тогава, с, ако има начин да го оценим, тогава много по-добре ще оценим и ползата от това достъпа до него да се отвори. В Европа имаме най-големите научно-изследователни програми и имаме много добри стандарти е, и можем да направим много за от свободния достъп. Е, комисарят отговорен в тази област ще получи моята подкрепа е, и подкрепата на цялото председателство. И се надяваме на вашата подкрепа, защото това е област, в която трябва да сме лидери, а не да изоставаме. Това е област, в която трябва да съберем а, силите на различни защитници на темата. Да кажем, а, кога, а, как, какви са разходите при публикациите. А, съвсем различно е, когато се преговаря с а, издателските къщи. А, Едно е един университет да иска нещо, друго е всички университети да се съберат и да разговарят с публикуващите. В Холандия е, така се работи от няколко години и резултатите са доста добри. Това може да се увеличи, ако се съберат усилията в тази област в цяла Европа. Да се засилят усилията и да се е, наложат високи изисквания за свободен достъп, достъп и съответните стандарти. Госпожа Капел поиска повече подкрепа за Хоризонт 2020 година във връзка с финансирането на програмата. Аз вече направих коментар по тази тема. Ако говорим за ИТЕР, това е първия подобен а, голям проект, който би могъл да демонстрира, че ядрения синтез може да бъде устойчив а, източник на енергия съветът обръщам голямо внимание на а, допълнителните натрупани разходи на проекта ИТЕР. На... И ако има нови проблеми и нови развития, съветът ще продължи да ги следи. Мадам Тоя, um, I think that the issue казаното от госпожа Тоя. Въпросът за сложните административни изисквания, прекалено сложните административни изисквания, да, действително трябва да се вземе предвид, особено ако става дума за повече средства за научно-развойна дейност и за използването на Хоризонт 2020 година като инструмент, позволяващ да се задейства ефектът на лоста. Тогава трябва да работим не само с правителствата, а и с университетите, научните институции и фирмите, за да можем да постигнем опростяване на административните изисквания, където е възможно, за да не осложнявате работата. След това металургията – Господин Мартен спомена този въпрос. Аз не съм специалист, но виждам, че колегата ми е оставил един коментар по темата, който мога да прочета. Председателството смята, че е, настоящото положение в е, областта на металургията е, е повод за притеснение и приветства призива на комисаря Бенковска да се организира среща на високо равнище за металургията на 15 феврари и след това е, извънреден съвет по металургията на 9 ноември. Председателството подчертава необходимостта да се анализира задълбочено настоящото положение в металургията и бъдещето на енергийно интензивните промишлености като цяло. Happy, oh, I'm still I'm Благодаря. Колегата Мартен е продължава да не бъде доволен след отговор. Okay. Съвсем накратко ролята на Европейския съюз и особено на председателството, не ви обвинявам тук, но ролята на председателството е да динамизира нещата. По настояща металургията е изправена пред огромна заплаха. Могат да изчезнат стотици хиляди работни места и то само за няколко месеца, следващите няколко следващите месеца. Всички гледат към нас, чакат да направим нещо. Разбира се, не, това не е лична нападка към вас, но а, вие казвате, да, тук се започват едни планове, за да може евентуално второто полугодие да има решение. Значи Европейския съюз просто не си дава сметка, че става дума за спешна ситуация. И после просто ще реве с крокодилски соси. Благодаря. Господин държавен секретар Декер, много ви благодаря за встъпителните думи за отговор на въпросите и коментарите. Ние е, с нетърпение очакваме сътрудничеството ни с председателството. Надяваме се то да бъде тясно и ползотворно, особено по толкова важна тема, като научно-изследователската дейност. Образованието не е в е, е, сферата на компетентност на нашата комисия, но благодаря ви много за отделеното време. well, probably One minute break. Една минута почивка. One minute break. Ja, natuurlijk. Welcome to Commissioner Kanyeta. I am very glad that we... Добре дошъл, господин комисар. Много се радвам, че отново сме заедно. Е, много се радвам, че отношенията между нас са толкова добри. Е, предстои ни дебрифинг след конференцията в Париж за измененията в климата никой не е толкова активен по тази тема, колкото нашия комисар. Ние в Европейския съюз а, а, отдавна работим по този въпрос и резултатите от Париж са най последно място, са резултат от нашите усилия. Много е важно, че и развиващите се страни се присъединиха към нашите усилия да сведем повишаването на температурата не до 2, до даже до 1,5 градуса. Ние от Европейския съюз успяхме да е, насочим вниманието към темата за изменението в климата и това е много важно. Това е първата стъпка Е, от а, а, предотвратяване на вредното влияние. Но всичко свързано с подробностите, с преговорите е, и така нататък. Мъжовото преговорите са много важни е, за нас, тъй като знаем, че все още имаме слабости за преодоляваме. Някои слабости са очевидни, по тези въпроси ще дам думата на комисаря. Давам ви думата за встъпителни думи. Е, очакваме от вас да чуем е, за това как са преминали преговорите като цяло, какви са резултатите и каква е перспективата за бъдеще, която виждате. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми членове на парламента. За мен е истинско удоволствие да бъда тук. Нека да започна а, с няколко думи за историческото споразумение за климата, което постигнахме в Париж. След много години на усилия а, за първи път успяхме да постигнем обвързващо споразумение. С това споразумение а, ние а, а, тласнахме напред и мултилатерализма, а, за който Европейския съюз а, отдавна работи. И успяхме да създадем нова тенденция, да създадем и възможност за модернизация на нашата индустрия. Бих искал да се възползвам от възможността и да благодаря на членовете на тази комисия и на парламента за подкрепата в хода на подготовката за КОП 21. At COP21, the European Union was a strong voice for ambition, bringing the Европейския е, съюз е, говори на конференцията с е, силен и амбициозен глас. Европейският е, съюз беше и е, основното действащо лице при изграждане на голяма е, коалиция, което в крайна сметка доведе до този успех в Париж. Към днешна дата ние разполагаме с амбициозни цели и цяло съответствие с целите на Европейския съюз. Ние имаме общи цели, общи амбиции и общо желание за постигането на тези цели, как както и а, а, пакетто, по който се споразумяхме. Нека да започнем с глобалната а, а, амбиция. Тя започна с това правно обвързващо дългосрочно споразумение а, за запазване на а, температурите и тяхното покачване с не повече от 2 а, градуса. Целта е глобалните емисии да бъдат запазени колкото може по-низки. Тоест, във втората половина на века да бъдем неутрални по отношение на климата. Уважаеми членове, беше зададена посоката. Бизнеса, инвеститорът е, и политиците могат да не се е, съмняват, е, че целите са такива и амбицията е такава. They are a good start. They make a decisive difference in lowering the risks. Получили сме е, е, съгласието и подкрепата на 187 е, държави което означава, че са покрито 95% от световните емисии. Парижкото а, а, споразумение подкрепи тази цел. Парижкото споразумение е, е, дава повече амбиции на нашите цели. Знахме преди Париж, че е, тези цели няма да са достатъчни, за да се запази под 2 градуса затоплянето. Затова Европейския съюз настоява да има строг механизъм за прилагане, така че да се срещат държавите членки редовно, за да се гарантира, че ще се спазват движението към постигане на целите и да се работи във връзка с последните елементи от напредъка в науката и научно-развойната Първата възможност е да се вземе предвид е, улеснителния диалог през 2018 година, когато ще се а, е, съберат първи данни. През 2023 година ще бъде първата среща за оценка на положните вече усилия. Необходимо е на европейско равнище да имаме строга система за спазване на правилата, за да се гарантира, че мерките действително ще бъдат въведени. Всяка държава членка има интерес да въведе съответните политики. По Парижското споразумение страните имат правно задължение да въвеждат мерки на национално равнище, свързани с намаляване на емисиите. Всичко това е обвързано с обща рамка, за да може всички да следят правеното от другите тези елементи, ще направят така, че Парижкото споразумение да стане динамично и устойчиво и да е приложимо и за в бъдеще. Партньорите в областта на климата са много важни. На Европейския съюз и другите развиващи страни ще раз, развити страни ще продължат да, да подкрепят мерките за намаляване на въздействието на промените в климата върху по-малките, е, по-слабо развиващите се економики. 120 милиона е, долара годишно се предвиждат за това и се взема предвид, че сътрудничеството е от огромно значение. Е, а, не само помощта от разви... развитите страни. Пакета за солидарност а, говори и за необходимостта да се въведат адаптации и да се вземат предвид загубите и щетите. Концепцията за щети е въведена в Парижското споразумение, но не се въвежда концепция за вина. Предвижда се все пак мерки за справяне с разселването поради промените в климата. Уважаеми дами и господа депутати, сега след подписването на това споразумение ни предстои много работа. Трябва да се пре върнат тези амбициозни цели в конкретни амбициозни мерки. Вече сме предприемли първите мерки за намаляване на а, емисиите с поне 40% до 2030 година. В първата половина на, на настоящата година комисията ще очерте задължителни национални цели за онези отрасли, които все още не са покрити от схемата за търговия с емисии във връзка с законодателството, което се предлага от Европейската комисия във връзка с промените в земеползването. Мерките, които ще бъдат предложени по-късно тази година, са от огромно значение за по-добри функциониране на енергийната система и по-низки емисии на въглероден двуокис. През 2016 година се предвиждат следните мерки. Презглеждане на директивата за енергийната ефективност и енергийната резултатност на сградите. Нов пакет за възобновяемите източници на енергия и устойчивост на политиката, мерки в областта на научно-развойната дейност и конкурентоспособността, за да се използва потенциала на нисковъглеродната економика и съобщение за мерките за емисиите от транспорта. Всички тези елементи са важни за, намаля... за прилагане на Парижското споразумение. Във връзка с това е необходимо да се запази и натрупаната на... положителна енергия в международен план, а, за да може а, темата да продължи да се обсъжда и в Г7, и в Г20, и в други форуми, включително е, ИКАО, Международната организация за гражданска авиация. Ще е, информирам Европейския парламент за развитието по всички тези области. Очаквам да работим добре през следващата година. Благодаря за вашата подкрепа и е, сътрудничество, които се надявам, че ще получим за приложение на Парижкото споразумение. Благодаря, господин комисар, за е, ви думи. Първо ще се изкажат ораторите, говорещи от името на политическите групи. Колегата Роел ще говори от името на НП. Заповядайте. Благодаря ви за информацията. Е, желая ви, господин председател, на вас и на всички колеги е, успешна нова година. Сега, по темата. Резултатите от Париж са интересни, те представляват е, напредък, но се различават от предишните намерения на комисията по това, че това не са задължителни изисквания към всички, а са цели, които страните членки могат да постигнат по различен начин. Намирам а, този а, начин на действие за много интелигентен и много добър, защото се взимат предвид специфичните особености на отделните държави. И сега моите въпроси. Защо комисията като първа стъпка се, се съсредоточава върху това а, да вдигне европейските цели. Ние сме най-отпред, ние сме постигнали най-много. Четох, защо, е, четох, че комисията иска да допише целите на Европейския съюз, да завиши а, стоеностите. Това е точно обратното на това, което беше а, е, позицията на комисията, съвета и парламента и моят въпрос е защо през 2016 година трябва да се стръкаме към нови по-високи стоености? Не е ли по-умно а, ние в Европа да внимаваме за това всички страни да изпълнят поетите от тях задължения, т.е. да се съсредоточим върху това комисията да контролира дали страните членки изпълняват това, за което са се задължили, т.е. дали са си написали домашното преди а, да си поставяме нови цели и задачи. А, защото смятам, че ако бъдат поставени още и по-високи цели, ще има проблеми. Но вие казахте, господин комисар, всичко това трябва да бъде в съзвучие с изискванията на бизнеса. Цел на комисията е, промишлеността на Европа да продължава да расте. Искам да знам как точно ще стане това, след като комисията непрекъснато задава нови и по-високи цели. Благодаря, колега а, от името на социалистите и демократите а, колегата Дан Ника. 2016. Am câteva... И от мен най-добри пожелания за 2016 година. Имам два конкретни въпроса. Първо, ще има доклад във връзка с възможните модели за развитието на енергетиката и на конвенционалната енергетика. Що се отнася до възобновяемите енергоисточници, се нуждаем от а, а, решение за случаите, в които няма слънце, няма вятър и така нататък. Това първо. Второ, по въпросите за въглищата нищо не чухме. Искаме да разберем какво е становището на комисията по отношение на чистата а, енергия и по, отношението на, по отношение на въглищата. Бихме искали да получим отговор от комисията. А, и тя да ни каже дали комисията не желая да се развиват такива технологии. Друг въпрос, по който не се казва нищо, е технологичната неутралност. Има някои аномалии. В Белгия има слънчеви инсталации, няма а, вятърни. А всички ние знаем, че в Белгия слънце няма, има по-скоро вятър. Така че нещата са малко обърнати. А, и е се питам какъв е този огромен апетит към слънчеви централи в Белгия. И трябва, може би, да погледнем какво става при производителите. Сред първите пет няма нито един е, европеец. И мисля, че е, тази ситуация много ясно показва, че липсва визия и това трябва да се поправи. Сега още няколко думи за транспорта. Казахте, че има цели, е, свързани с електрически превозни средства и така нататък. Но Вие казахте, че е, и, и традиционните е, производители трябва да направят нещо. Ето такситата, например, е, това са първите автомобили, които могат да бъдат заместени с е, електромобили. По отношение на автобусите също много може да се направи. Особено като гледаме движението в Рим, Милано и така нататък, виждаме, че може и трябва да се направи нещо. Трябва да се направи и решаваща стъпка напред, що се отнася до емисиите въглерон е, диоксид, да покажем и ясна воля по отношение на възобновяемите енергоисточници. И тази цел са 20% енергия от възобновяеми енергоисточници. Трябва да видим дали а, е сериозна. До 2020 година трябва да се постигне един определен процент. Смятам, че тази цел от 20% е невъзможна за постигане. И как да убедим останалите ни партньори, че трябва да бъдат постигнати тези цели. Ако Италия направи нещо а, а, и, и постигне една част от тази цел, ще последват и други държави. Още веднъж благодаря ви, господин комисар. Благодаря. Господин Мариас от името на Екаре. Кали хроня Сеол. Господин председател, аз искам също да пожелая на комисаря и на всички останали щастлива нова година, много здраве и късмет. Сега, темите, които засегнахте, господин комисар, са изключително важни, но по тях те първа има още много да се работи когато става дума за сектор, като този, който обсъждаме днес. Естествено, че това ще е съпътствано и от необходимост от задължителни мерки, които трябва да се предприемат. Има една и това е тема, която за сега не е осветлена достатъчно. В Париж възникна термина климатични бежанци. Тоест, изправени сме пред огромни предизвикателства – като се има предвид влушаването на екологичната ситуация, затоп, глобалното затопляне и климатичните феномени, които създават проблемите и че трябва да се подготвим за работа по темата климатични бежанци. Много скоро ще има такава вълна, която ще се обърне към Европейския съюз. И още нещо исках да засегна. Енергийната бедност. Това е огромен проблем. Говорим за различни видове енергия, слънчева енергия, възобновяеми източници, конвенционална енергия, но нека да помислим за населението. Може ли то наистина да се ползва от всички тези видове енергия? Говоря за енергийна бедност и давам пример. В момента в Гърция има огромен проблем, свързан с данъците и ДДС-то, което се начислява за нефт, от, въобще отоплителни източници, газ, горива и така нататък. В крайна сметка се стигна до огромна енергийна бедност в Гърция. Много хора изобщо не могат да си позволят да използват отоплителна енергия, например. И, и прибягват до какви ли не начини да се отопляват. Каквото намерят, това горят. От което разбира се, пък се стига до огромно замърсяване на въздуха и образуване на смог не само на Татина, а и другаде в Гърция, нещо, което е много вредно за здравето на хората. На 23 декември бях ви изпратил въпрос, господин комисар, дано да сте го получили. Попитах ви какви конкретни мерки се предприемат, защото комисията е част от тройката по отношение на Гърция. Ние настояваме за намаляване или отпадане на ДДС върху енергоисточниците, като електричеството, например. Важно е гърците да могат да се отопляват. Ето Ламия, град в сърцето на Гърция. Замърсяването на въздуха е толкова високо, че хората изобщо можеха да излязат по улиците. Транспортът беше а, е, парализиран. Това е така и в други региони, като Лариса и така нататък. Трябва да се реши този въпрос, защото не е друг, а тройката наложи тези високи данъци върху енергоисточниците. Не може да се продължава така. Мисля, че на Гърция е необходима нулева ставка по отношение на горивата. Моля ви, господин комисар, заемете се с този въпрос, за да можем да решим проблемите в моята родина Гърция. Нека да не оставяме хората още, да, да, да студуват още една зима. Благодаря, колега. За зелените, господин Бютикофър. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за презентацията. Господин Роел а, попита защо комисията си поставя по-амбициозни цели. Моят отговор е, наистина, ако, би, ако искаме не само да се движим в правилната посока, но да се движим и с правилната скорост, трябва да трябва да поставим цели за най-развитите индустриални държави в Европейския съюз, за тяхното декарбонизиране на економиката сега, а не чак за края на столетието. Много неубедителен подход би бил да кажем, нека да започнем бавничко и да кажем, че амбицията ще дойде в по-далечно бъдеще. Затова аз мятам, че подхода да бъдем по-амбициозни днес е правилно. Тази амбиция ще бъде в полза на економиката, защото ще се създадат водещи технологии, ще се създадат и работни а, места, което пък ще постави основата на бъдещата ни конкурентно способна. Разбира се, не бива да допускаме грешката да развиваме енергетика си изкопаеми а, горева и да правим тази енергия по-ефтина и по този начин да я подкрепяме. Мисля, че една от амбициите на европейската политика би трябвало да бъде постепенно да спре да използва възо... Е, изкопаеми горива. И да създадем, да трансформираме нашия финансов сектор така, че да подпомогнем този преход в енергетиката в посока към използване на повече възобновяеми енергийни източници. Благодаря госпожа Лопес Бермело за Гуе. Благодаря, господин председател. Господин комисар, със сигурност знаете, че Обединената левица не споделя триумфалното чувство, което така оповестиха европейските правителства в Париж, защото всъщност се говори за глобална борба срещу измененията на климата, но същинските механизми, които се използват в нея, все още са недостатъчни. Мерките за борба с затоплянето не са много по-добри от онези, за които се договорихме в Копенхаген. Така че по този начин в краткосрочен план едва ли ще се преборим с измененията на климата, най-много да неутрализираме някои явления, но същевременно редица държави ще бъдат пред прага на оцеляването. Сега някои въпроси, които вие засегнахте все пак, но все пак искам да ви попитам за потвърждение. Първо, не са достатъчни санкциите срещу страните, които не изпълняват ангажиментите си. Също така е недо... нямаме глобална визия за намаляване на емисиите. А това е много важно. Освен това, според мен, има само два пътя, по които могат да тръгнат държавите или да не спазват правилата, или да продължаваме да правим разлика и да задълбочаваме разликата между развити и развиващите се страни. Питам се по кой от двата пътя ще тръгне комисията, защото съм с впечатлението, че има огромно противоречие между економиката, която клони към социален дъмпинг, тук имам предвид, например, трансатлантическото споразумение, и а, сектори, които могат да бъдат енергийно ефективни, като транспортния, например беше оповестено, че средствата от фондовете са недостатъчни за осигуряване на борба срещу измененията на климата. Така че се питам къде остава отговорността. Държавите могат ли да социализират разходите, предизвиквани от мултинационалните компании? И на второ място искам да попитам каква е причината да не разговаряте да, с, с а, Конфедерацията на европейските синдикати в Париж. Защо не застанахте рамо до рамо с тях? Благодаря ви много. Това беше първия кръг въпроси от името на политическите групи. А сега бих искал да дам думата на господин Каниете за отговор. Благодаря много, господин председател. Благодаря на всички задали толкова актуални въпроси. Първо, в отговор на казаното от господин Реал, напълно съм съгласна с вас. Пълната, основната роля на комисията е, е да работи по ангажиментите за действащия, за актуалния период 21 са поетите 21 са поетите ангажименти и трябва да приложим съответното право да направим така, че за този период всеки една държава членка да напредва. А, и така ще направим възможно а, всички да напреднат. Същевременно трябва да се прилага правото и мога да ви уверя, че комисията всеки месец е, подема процедури по нарушение в някои отрасли. И най-много процедури на, по нарушение има в областта на енергийната сигурност, на енергийната ефективност. И работим с държавите членки, опитваме се да разберем къде са проблемите, опитваме се да улесним работата им, да разберем какво се случва, но там, където не се прави е, необходимото, е, преминаваме към процедури по нарушение. На второ място, господин Ройл, защо казва комисията, че ще е, увеличим амбициозността си в областта на енергийната ефективност? Ами, това, което правим сега, подготвяме анализ на економическите последици. Енергийната ефективност е а, а, политика, от която всички можем да спечелим. Всеки път, а, когато увеличаваме енергийната ефективност, можем да подобрим а, въздействието на потреблението на, на газ и други а, горива. А, да кажем, ако се премине към устойчива енергия в даден град, в, определена, в определен отрасъл, това се отразява на, на енергийната ефективност на целия град. Ако сме амбициозни по отношение на възобновяемите източници на енергия, можем да сме лидери в тази област. В много области има какво да се подобри. Ето, например, да кажем, енергийната резултатност на сградите. ми 80% от сградите са енергийно неефективни. Ако те бъдат направени по-енергийно ефективни, това е от полза и за гражданите, които могат да пестят от енергия и за промишлеността. И така, за да се постигнат целите за намаляване на емисиите, е, правителствата действат по два различни пътя. В някои от страните се работи по въпроса за възобновяемите източници на енергия, а в други страни се работи по въпроса за енергийната ефективност. 187 ангажимента бяха при, поети от страна на 187 страни 3,5 трилиона евро ще са необходими. И те ще отидат и за енергийна ефективност, и за възобновяеми източници на енергия. И така, най-важното е, че след Париж вече знам, че по целия свят се работи. 187 страни поеха ангажимент да променят енергийния си микс и да ускорят значително въвеждането на възобновяеми източници на енергия. От тук нататък за нас е важно ние в Европа да сме лидери в тази област и да можем да насръчим на дискусията на тема възобновяеми източници на енергия и да запазим водещата си роля. Това е едно предизвикателство, но е и много добра възможност. Що се отнася до въпросите, повдигнати от господин Луке? известно време традиционните източници на енергия ще си съжителстват с чистите източници на енергия и възобновяемата енергия. но все повече се увеличава микса на чисти, увеличава дъла на чистите източници на енергия. Целта е съвсем скоро да се стигне до 27% възобновяеми източници на енергия. Какво прави комисията, за да го постигне? Прави всичко възможно, за да се предприемат промените необходими на пазара, за да се интегрират по-добре възобновяемите източници на енергия в пазара. А това не е лесно, защото е, имахме пазар, в който беше организиран около централно, централизирано производство на енергия. А сега искаме да направим така, че да има множество производители на енергия, някои от тях съвсем малки. И така от 3-4 големи производители на енергия в една страна може да се премине към хиляди малки производители на енергия за да може да се е, координира работата на системата, ще има нужда от е, е, резервна енергия, резервни източници на енергия. И за тази цел трябва да се запази природния газ, който е най-чистия от, от изкопаемите източници на енергия. За това трябва да продължим да работим и в научно-развойната дейност с една стратегия, която е много добре координирана от страна на комисията, включваща различните е, отговорни комисари, за да може да има добър преход към енергията на бъдещето и да може да се създаде възможности за съхранение. Защото, помислете си, с възобновяемите източници на енергия, освен балансирането поради липса на вятър или липса на слънце, да кажем, имаме и друг голям проблем, а именно този с съхранението на енергията. Така че сега трябва да започнем големи проблеми за съхранението на програми за изследвания за съхранение на енергия. Е, разбира се, че има някои трудности. Е, е основно с енергийната ефективност. Е, разбира се, трябва да се променят нещата за работата на строителите, изискванията за новите сгради, да се да ни трябва да създадем условия за натрупване на допълнителна информация, всъщност да поискаме проучване за е, най-добри възможности за действие в областта на недвижимото имущество. В Париж започнахме система, в която Очертахме дългосрочни цели. Всеки 5 години се предвижда да се преразглежда случващото се. В Маракеш на КОП-22 има, имаме допълнителни задачи. Отчетност, проверки, как да се организира цялата система. А пък и извън Париж имаме проблем с емисии от морския транспорт и от авиацията. И тук ще трябва да се включат е, и Международната организация за гражданска авиация и Организацията за морски превози. Трябва да се напредне и в някои страни по отношение на цените на енергетика защото са въведени а, е, възобновяеми източници на енергия, а, е, първоначално субсидирани от правителството и след това прехвърлени към а, е, крайния получател. Но ние ще променим това, а, за да има нови възможности за производство, които да се разработят чрез научно-развойна дейност и които да не изискват да, да не са толкова скъпи. Ето, например, по отношение на слънчевата енергия само за 5 години се е, намали цената на слънчевите панели с 80%. Тоест вече всеки може да си сложи слънчеви панели, е, без това да е особено скъпо. Е, и така, разходите не са много високи. Проблемът е как ще се структурират цените в различните страни. Има такива цени на дребно в Европейския съюз, които са двойно и тройно по-високи, отколкото тези на конкуренцията. Независимо от това дали говорим за електричество или за газ. Защото има множество данъци и елементи, които се включват в цената на енергията и които не са тясно свързани с разходите за производството на тази енергия. Затова ще предложим в регламентирането на пазара да се направи всичко възможно за да намаляване на високите цени и да се промери ни структурата на ценообразуването. Вярно е, че е че е много лесно точно на електричеството да се налагат данъци, защото по този начин лесно се събират тези данъци всеки месец. Същевременно обаче има и други важни елементи по целия свят, които трябва да вземем предвид. Господин Бутикофер каза, че е добре да има амбиция. Да, когато имаме амбициозни цели, независимо от това дали говорим за емисии или възобновяеми източници на енергия, европейската индустрия се задейства и въвежда нови иновации. Също времено трябва да подхождаме разумно, за да не се стигне до изнасяне на високо на производствата, при които има прекомерно големи емисии. Въздействията Оценките на въздействието са много важни. Аз ги приемам много на сериозно и за мен целта е да имаме възможно най-голяма степен на амбиция, но без да усложним работата на европейската промишленост прекомерно. Не винаги е лесно да се спазва това равновесие. Разбира се, имаме множество проблеми при извеждането от употреба на изкопаемите горива. И най-важното тук е да се действа а, първо за, намаля, за елиминиране на субсидиите за а, изкопаемите горива. Ясно е, че няма как от днес за утре да се спре използването на изкопаеми горива и някакси а, по чудотворен начин да се премине само към възобновяеми източници. Необходима ни е, както казах, и резервна енергия. Но това трябва да стане а, чрез съответните мерки. Листа, я, eh, considero не искам а, сега да бъда някакъв а, триумфиращ човек, а, но аз а, мисля, че от години наред се опитваме да постигнем световно споразумение. Все не успявахме. В Киото имаше обвързващи цели, имаше санкции. Всъщност какво а, стана? А, в Киото. Всички тези цели съществуваха, но имаше само 38 държави, които се присъединиха към а, а, протокола. От тези 38 държави, 28 бяха от Европейския съюз. А, когато видим какво е въздействието върху изменението в климата, можем да кажем, че е, е, в Киото не беше постигната кой знае каква промяна сега. В Париж имаме качествена е, промяна от всичките 196 държави от Обединените нации, 187 доброволно се задължиха да спазват, да работят за постигането на целите. Това е огромен успех. Какво неуспех щеше да бъде, ако не бяхме приложили нищо, ако не бяхме постигнали нищо. а, и а, покачването на температурата а, ще, ще бъде 3,8 дори 4,7 градуса. В момента сме на около 3 градуса. Мисля, че напредъка е голям. поне имаме тенденция към намаляване. Разбира се, е, това все още не е достатъчно, но е радващо, че има обща световна тенденция, която ще залегне в политиката на всички държави. Ам те доброволно се задължават да работят за промяна в системата на производство на енергия и така нататък. И второ, разбира се, постигнатото все още не е достатъчно, тъй като нашата цел с двата градуса. Но а, ние поставихме началото е на един нов механизъм, т.е. на всеки 5 години да видим до къде сме стигнали, как страните изпълняват своите а, а, за задължение. Това е метод на работа с санкции и с абсолютно задължителни цели за всяка страна членка в Киото. Изобщо не стигнахме до там. Сега доброволно 187 а, държави а, се задължават да вземат мерки, а, за да спрат покачването на температурите до 2300 година. И още нещо. Двата градуса. Да, все още няма обвързващо международно споразумение. Имаше решение по този въпрос, но нищо задължително, нищо обвързващо. И още нещо. развитието на отделните държави. В момента имаме система с обща световна цел, всяка а, държава доброволно ще решава какво ще прави. Става дума от за а, доброволно определени национални приноси. А, и е, се мисли за финансови мерки, за да може тези, които са по-чисти, по-ефективни, по-амбициозни, да бъдат е, поощрени. Но е, в момента беше заложена една долна граница, за която да се е, работи. Аз не искам да триумфирам твърде много, но наистина имаме постигната една добра първа е, стъпка. Някои сектори трябва да постигнат напредък, корабоплаването, въздухоплаването и така нататък. Това е много важно. Много е важно за едните поколения. Това са политики, които са дългосрочни. Тук не става дума за една магистрала или за едно летище. Тук става дума за една истинска промяна в областта на енергетиката, за непрекъснати действия за увредила на възобновяемите енергоисточници, за устойчиво развитие, за развитие на транспорта и така нататък. Целите са изключително дългосрочни. Това, което сега ще направи комисията е да разработи още законодателство, така че да постигнем е, нашите цели. Имаме е, цели, 40% намаляване на емисиите. Тази цел продължава да е наша цел и трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да я постигнем. А, то, другото, което постигнахме е, в Париж, е, че на Европейския съюз се гледа на, като на група от държави, които трябва да бъдат е, взети на сериозно. Ние, е, на нас се гледа като на солидарен економически блок, което до този момент е, не беше. Е, така, а, така че 53% е, е, от средствата, които се изразходват в тази област, идват от Европейския съюз. Света уважава Европейския съюз, неговите амбиции. Благодаря, когато говорите на испански, говорите е, е, е, е, е по-дълго, но, но това е абсолютно окей. Okay. Така, следващия оратор, господин Бланко Лопес. Muchas gracias. Seguiré hablando en español. Много благодаря. Ще се възползвам от възможността да говоря испански. Присъединявам се към поздравленията по отношение на ролята на Европейския съюз и, ако бъдем откровени, ролята, която изигра френското правителство. Парижкото споразумение съдържа много добри аспекти. 187 страни се ангажираха да намалят емисиите. Създаде се система за управление, която предвижда участие и ежегодно намаляване, постепенно намаляване. Отчита се положението на страни, разполагащи с по-малко финанси и за първи път се предвижда и система на загуби. Освен това, намерението е да се създаде енергиен модел на базата на възобновяеми източници. Господин комисар, без тези източници не е възможно да сведем до 2 градуса е, степента на затопляне. Затова на последното пленарно заседание беше приета и квота от 30% за възобновяеми източници. Сега вече е време за практически действия. А тук е, ролята на Европейския съюз по отношение на възобновяемите енергоисточници в извън Европейския съюз е много важна. Затова апелираме към Европейската комисия да излиза с по-амбициозни предложения и да изиграе отредената и роля. Бенито Жилвага. Buenas tardes, eh, señor comisario. Nos encontramos a... Господин Бенито а, Зилага. Господин комисар, намираме се пред прага на много спешна ситуация, пред евентуалния край, провал на една цивилизация. За това не бива да бъдем а, самодоволни от това, което е постигнато. Ситуацията съвсем не е задоволителна, защото не обхваща всички аспекти. Вие разчитате на доброволния принцип на това а, споразумение и го представяте като завоевание, но Европейската комисия и трансатлантическото споразумение, особено предвидените там арбитражни процедури, а, поставят всичко, което вие казвате в много смешна светлина. Питам се как така не беше разработен истински реален модел и как така парниковите емисии не можаха да бъдат сведени до по-малко от 5%. Не можахте ли да стигнете до споразумение, което да обхване глобалните последствия от измененията на климата? Господин комисар, съвсем не смятам, че сме направили необходимото. Просто сме самодоволни от сключването на споразумението и по този начин пречим сами на себе си. Например, добивът на уран в Оганда ще си остане. Давам го само като пример. Господин Канета, не смятате ли, че това е въртене около собствената си ос, което е безполезно. Може да продължите и вие, е, госпожа Мозе на испански, ако искате. за съжаление няма как да направя това. Първо, поздравление с поразумението в Париж резултатът наистина заслужава а, уважение заради голямото постижение. Но все пак не, това не е всичко, което ще кажа, особено вземайки предвид, че аз съм от страна, която изостава с мерките във връзка с промените в климата и енергийните решения в областта на промените в климата и тяхното преодоляване. Също време е много добре да се да имаме възможност да разпространяваме информация за направеното от Европейския съюз, който пое водещата роля в Париж. От друга страна, заказаното за водещата роля на Европейския съюз по целия свят, действително научно-развойната дейност е от огромно значение. Говорихте за съхраняването на енергия. Добре, има ли други елементи, които са важни за вас в областта на научно-развойната дейност, в областта на енергетиката? И още нещо. В Париж е, се говореше за устойчивото управление на природните богатства. В тази връзка е, искам да попитам какво имате предвид, когато се, говорите за строги условия по отношение на извличането на природен газ? Господин Манка има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, Съгласен съм с вас за това, че споразумението за климата само по себе си е недостатъчно. Изправени сме пред важната задача в най-кратко време да разработим инструментите, които ще ни помогнат да постигнем поставените цели. Позволете ми да се спра на един от тези инструменти, който може да има мултиплициращ ефект и все още не е споменат от вас. Този инструмент ще направи конкурентоспособни европейските предприятия, ще мотивира и другите държави да опазват околната среда, а и ще бъде полезен за европейския бюджет. Сега ще започна с китайската стомана. Тук се съчетават много аспекти. В Китай има излишък на стомана. Излишък три пъти по-голям от необходимите за Европейския съюз количества. На второ място Китай продава на половин цени в сравнение с 1990 година. На трето място китайците намалиха митата за износ с 50%. И на пето място в момента китайската парична единица е на дъното. Ето сега е момента комисията да действа. Освен това, трябва да се работи и в други, по други аспекти на економиката защото европейските предприятия попадат в конкуренция с конкуренти, на които не могат да устоят. Ето вижте колко ефтино и неекологично се произвежда стомана в Китай. Междувременно експертната група Монти води преговори. Чакаме да ни бъде представен план. Всички ние, държавите членки на Европейския съюз, съгласно а, римските договори, сме съгласни да вложим собствени средства така че, например, може да се помисли за облагане с мита на вносни стоки от да трети страни в зависимост от това какви емисии на въглероден двуокис имат и въобще колко замърсяват околната среда. По този начин ние ще ги мотивираме да произвеждат по-чисто и същевременно ще помогнем на европейските предприятия, предпазвайки ги от нелоялна конкуренция. Затова смятам, че е разумно вие, господин комисар, да се вслушате в този съвет защото мисля, че съветът ще има проблем с собствените средства. Госпожа Тояр. Е, Благодаря, господин председател. Господин комисар, аз също мисля, че в Париж работата беше свършена добре. Сега ще кажа нещо, което е малко в страни от основната ни тема, но според мен е важно а именно а, така а, взаимовръзката, логичната последователност след Париж. Европа казва много неща, понякога си противоречи, но по въпросите на климата ние трябва да бъдем единни, да намерим приемственост, последователност и единство, например по отношение на своите политики в областта на иновациите и енергетиката. Защо да не предвидим част от ресурсите за връзката между тези политики? Трябва да има и единство с пазара. Трябва да инвестираме включително и в трети страни, за да да има такова единство. Говоря, например, за преразглеждането на директивата за биогоривата. Тогава комисията не намери достатъчно смелост да излезе с амбициозни предложения. А що се отнася до изменението на климата, не е необходимо да изтъквам значението на селското стопанство, използването на почвите, опустошаването на земите. Тук вина имат не само граждани на трети страни, а и европейски предприятия. Така че външната политика към трети страни и политиките в останалите сектори трябва да бъдат в единство. Благодаря, господин Антонио Таяни, заместник председател. Благодаря, господин комисар. Много ви благодаря на че сте тук. Нека да ви поздравя за това историческо по своя характер споразумение за промените в климата. И имахме огромна нужда от това споразумение и то от известно време насам. сам загубихме ам, загубили сме обаче конкурентна способност, имаме безработица. Какво ще се случи с това споразумение и какви ще са последиците му тук в Европа, при положение, че Европейския съюз продължава да е една от най-амбициозните части на света, що се отнася до промените в климата. Имаме амбициозни цели за околната среда, но имаме и друга важна цел. Възстановяване на, ре, на реалната економика. Така че, как можем да намерим добро равновесие между тези две цели? економическите и промишлените а, задачи. И а, добре, и Китай и Съединените щати ще трябва да положат усилия, но трябва да а, се направи повече, за да може европейските фирми да бъдат конкурентно способностни. Ако Америка, Китай, Бразилия не правят същото, което правим ние тук, ще ни бъде много трудно да се конкурираме. А, и как може изобщо да наблюдаваме и следим като хората какво правят е, в действителност другите държави? Благодаря. Господин Турмес има думата. Добър вечер, господин комисар. По отношение на промишлеността, социалистите казаха нещо много важно. Аз настоявам от много години, че не че проблемът не е в а, а, екологичните мерки, в евентуалното забавяне на китайската економика, което може да доведе до потребност още по-голяма част от китайското производство да се изнася към останалата част от света, защото през последните години приемаме мерки, нашата комисия в пленарна зала в нашата комисия в пленарна зала говорим по тези въпроси. В същото времено мисля, че Париж е много е, важна стъпка напред. 195 държави участваха, плюс Европейската комисия. Тоест участниците бяха 196 до какво ще се стигне от това. Ще има технологии в областта на енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия, преносната мрежа, интелигентните мрежи за пренос, схеми и мрежи за зареждане на електрически автомобили, по-добро развитие на железопътните системи. От там нататък въпросът е кой е разработил енергийната, а, нискоенергийните е, жилища, кой е разработил решение в областта на възобновяемите източници на енергия и на интелигентните мрежи, ами Европа. Така че а, имаме нужда от стабилен и видим вътрешен пазар, така че производителите тук а, в областта на тези мерки да могат да продължат да въвеждат а, новаторски мерки и продукти. И се надявам, че следващата година комисията ще работи добре по тази област и в Будаби вече ще може да се представят някои добри резултати. На второ място, напълно съм съгласен с анализа ви, господин комисар че тук има отлични възможности за промишлеността. Има нещо, по което не съм съгласен с вас, именно казаното за данъчното облагане. Дания и Германия налагат такси върху, от данъчен тип върху потребителите, и е, след това използват тези данъци, за да се финансират нуждаещите се или пенсионната система и а, е, тези а, е, данъци, които се налагат по екологични съображения а, в Дания и в Германия водят до пряко намаляване на, а, в, на разходите за труд, на, на цената на труда, е, тъй като тези данъци не се събират е, от е, труда. В Европа се увеличи цената на газа, когато в Штатите падаше заради шистовия газ. Сега обаче пада и в Европа в скандинавските страни е, цените на жилищата са по-низки от тези в е, територията между Пенсилвания и Нью Йорк. В е, Германия разходите за възобновяеми източници – е, разходите за електричество са по-низки от Польша, от Великобритания. Е, така че имаме доста различни нюанси тук в Европа. Има страни в Европа, които са взаимосвързани и които са транспонирани директивата. Е, и тези, които са най-напред в енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия, имат дори за индустриални цели по-низки цени на енергията. С това приключвам. Отлично. Следващият оратор е госпожа Кумпула Натали. From Scandinavia, <laughs> from Finland. Uh, and I, so much has been... Аз съм скандинавка от uh, Финландия. А, исках да ви предам малко поздрави от моята страна от празничните дни. Минус 20 беше в Хелзинги, минус 40 в Лапландия. така че е, ние произвеждаме около 100 000 мегавата. Всички те са ни необходими за да се топлим а, много летни вакансионни къщи обаче ползват е, възобновяема енергия. Ние много разчитаме на биоенергията. Разбира се, на е необходимния е за това а, вътрешен пазар. А, имаме обща граница с Швеция, имаме голям внос от а, Швеция, имаме нужда от альтернативни решения, когато е изключително студено, слънцето накрая или пък няма вятър. А, северното, скандинавското сътрудничество върви много добре, но все още трябва да внасяме енергоисточници от а, Русия. Министър от холандското председателство а, говори че е за това, че един от а, техните приоритети ще бъде енергийната дипломация биоенергията и биоекономиката трябва да бъдат включени в тази дипломация. Комбинацията и сътрудничеството между данта комисари е много важно, защото когато говорим за биоенергия, тук са засегнати различни дефиниции, залегнали в различни директиви и това прави инвестициите доста, доста трудни. Благодаря ви. Господин комисар, ваш ред е. Ще започна на испански, ще се опитам да бъда кратък. La, la presidencia francesa, Laurent Fabius, el equipo del presidente. Беше казано, че френското правителство и президента Оланд са свършили отлична работа. Много правилно беше посочено това. Те показаха, че могат да провеждат дълги заседания и да работят здраво, като се опитват да създават балансирани механизми. Знаете, че всяко споразумение се постига посредством консенсус. Всеки може да блокира консенсуса. Никарагуа, например, в продължение на час и половина блокира процедурата от Буенос Айрес. Т.е. прибегна до процедурата от Буенос Айрес. Така че всяка една страна има възможност да доведе процедурата до буксуване. крайна сметка обаче, според мен, постигнахме равновесие. Не намалихме амбициите, а направихме стъпка в правилната посока. Не казвам, че сме постигнали някакъв бляскав триумф. Още когато бяхме в Париж, Париж си задавах реалистичния въпрос какво може да се направи в действителност. И как можем да обединим всички, които участват в този, тази комплексна, наистина комплексна процедура. Господин Бланко каза, че сега е момента да си поставим истинските цели. Комисията ще направи всичко, което е по силите й, за да можем да постигнем крайната си цел, а именно намаляване на емисиите с 40% до 2030 година. Това е сега поставената ни цел. Когато си поставяхме тази цел, именно с тази, по тази причина за, заложихме 27% възобновяеми източници с тенденция този процент да бъде повишаван. Вече беше казано, че в рамките на енергийната политика трябва да е, не бива да загърбваме сценария, който трябва да се следва. Yo no creo que, que, que aquí haya complacencia o no complacencia. Lo que pasa es que hay una diferencia sustancial. Не казвам, че сме самодоволни. Просто ви казвам истината. 187 държави се ангажираха да направят нещо повече в рамките на използването на възобновяеми източници. Това не е ли нещо? Ето защо защо смятам, че трябва да ценим този резултат, какъвто и да е той, защото в Киото процентът беше 12. Европейските страни спазиха споразумението от Киото, но други не го направиха. Китай беше категорично против тогава. Така че ако, всич, ако, ако страните, причиняващи ези, е, емисии, не се придържат към споразумението, то ще бъде безполезно. Тук сте прави. А що се отнася до отделните емисии, те са, а, те са заложени от самите държави. Това е грижа на самите държави, не на Европейския съюз. Стана дума за напредъка в преговорите с Китай. Китай е по-особен случай. Китай всъщност има проблем, защото по-настоящем е поел ангажимент само във връзка с емисиите до 2030 е, година. Е, пък там има най-много емисии в сравнение с всички останали е, е, страни. Също времено те мислят да разработят пазар на емисиите, който да бъде въведен в цялата страна. Ако Китай има пазар на емисиите, ние вече имаме такъв пазар и ако и в Съединените щати има такъв пазар, тогава вече можем да говорим за много по-голяма равнопоставеност. на връзката между енергийната политика и политиката в областта на научно-развойната дейност. Напълно съм съгласен. може би е добре да се е, направи така, че да се насърчи развитието на този конкретен тип енергия. Как ще балансираме климата и 20 процента до 2020 година възобновяемите източници на енергия. Когато има тясна връзка между различните региони, когато има възможност за оперативна съвместимост, тогава пазарът е, може да се е, развие и така цялата инфраструктура трябва да се разработи. Когато е, развихме своята директива за спестяване на енергия, тогава взехме предвид онези отрасли, които има най-голяма опасност да изнесат производството извън Европа. металургията, например, в на Европа е взета специално предвид. Разбира се, е необходимо, за да имаме равнопоставеност, да има подобни мерки Е, и да се преразглеждат нещата на всеки 5 години. И тук е много важно и общественото мнение в страните, в които има голямо замърсяване, гражданите ще настоят пред правителствата да прилага повече усилия. И, е, и ние можем да следим какво се случва, коя страна се движи добре и коя не се движи толкова добре. С протокол от Киото се опитахме да въведем подобна мярка, но никой не го ратифицира. Сега нещата са различни. Действително, господин Турмес е прав. Конкурентноспособността в Европа не е свързана само с политиката в, е, за борба с последиците от промените в климата. Не това е големия проблем. Има други проблеми, различни проблеми, с които ще трябва да се занимаем. Конкуренцията с Китай, международните споразумени, трябва да разработим амбициозна енергийна политика, ще предвид на възможностите, с които разполагаме. Ако има 3,3 трилионен пазар, трилиона долара става дума, тогава има много добри възможности за европейската промишленост. И така мисля, че имаме добри възможности. Господин Турмес, не знам дали е случайно това или как, но е, съм напълно съгласен с е, всички неща, които вие казахте днес. Е, а, дали не ставам и аз зелен? Господин Турмес каза ми и за мен това звучи малко притеснително. Тъй иначе продължава комисарят на тази а, конференция на страните в Париж. Бяха представени и различните отрасли на промишлеността. Всички е, големи фирми бяха там. Е, всички се вълнуват какво се случва. И е, когато се видя какви са поетите ангажименти, стана ясно, че има огромен брой страни, които са готови да действат. Сега, по данъците можем да а, поговорим в повече подробности, обаче трябва да се има предвид, че енергетиката е обвързана с 28 различни системи на данъчно облагане в различните страни и е много трудно да се регулира а, начина по който се формират цените на енергията и по който се въвеждат мерки в областта на данъчното облагане. Трябва обаче да се направи нещо, така че да сме конкурентно способности. Опасявам се, че не съм успял да отговоря на всички въпроси. А, енергийната дипломация. Това означава, че ще говорим по-малко за биогоривата, но вземаме и тях предвид в директивата за възобновяемите източници на енергия, но трябва да избегнем грешките от миналото. По енергийната дипломация. Тази година беше годината на климатичната дипломация. Необходима ни беше тази дипломация, за да изградим коалиции. Комисията под настоящем работи на високо равнище с различни страни. И с Норвегия, и с Турция, и с Алжир, Работим и по установяването на нов е, диалог на високо равнище и с Иран. И така, освен с Норвегия, ще говорим и с Иран, и с Турция. Това са страни, които са много важни за сигурността на доставките за Европа. И комисията ще бъде много активна в тази област на енергийната дипломация за бъдеще. Благодаря ви, господин комисар, за вашата дейност, за вашата ефективност, не само в областта на енергийната ефективност, а и в други области. Време е да приключваме заседанието си. И така, колеги, ще имаме много други възможности да се срещнем с комисаря Каниете. Обеден съм в това. Той ще е, присъства на нашите заседания още много пъти. Благодаря ви. На следващото заседание, приятели, ще се видим на 28 януари, четвъртък, целият ден от сутринта, от рано сутринта до вечерта. Съжалявам, но е така. Защото цялата седмица е работа на политически групи. Единствената ни възможност е да проведем заседанието си в четвъртък, 9 часа. И така, четвъртък, 28 януари. Благодаря ви отново, господин комисар. Лека вечер.